Bonjour, cher collègue. On doit... Добър ден, уважаеми колеги. Трябва да започнем вече нашето заседание. Моля ви. Добър ден на всички. Добре дошли от, на членовете на Европа европейски на националните парламенти и на колегите ми от Европейския парламент. Тук са 36 представители представители на 36 национални парламенти, от които 9 президенти и 3 заместник-председатели на комисии от 16 държави членки на Европейския съюз, както и представители на Черна гора и Турция. Аз мисля, че днес ще разгледаме една тема, тъй наречените интелигентни граници, която е много уместна тема за дебат между Европейския парламент и националните парламенти. Трябва да се отчитат много фактори, е, включително въздействието не само върху бюджета на Европейския съюз, но и върху националните бюджети. А, това ще бъде един форум на обмяна на информация. Призовавам ви максимално да използвате това, както тук в залата, но и в колуарите и по време на коктейла, който ще се организира непосредствено след заседанието. Сега ще дам думата на господин Латковски от името на Латвийския парламент е, да е, ви поздрави е, с добре дошли. Господин Латковски, си имате думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да започна с благодарност за вашата покана и за възможността да обсъдим отразим националния ни опит в управляването на граници и пред е, и предизвикателствата на Европа. Държавите членки, които се присъединиха към шенгенското пространство, имат задача да контролират границите след последното разширяване на шенгенското пространство в 2007 година бяха въведени няколко промени за засилване на съществуващите механизми на контрол. Сега държавите членки са изправени пред различни предизвикателства, свързани с определението на границите, които включват не само проблеми на сигурността, но и осигуряване на качеството, регулиране и управление управление на граничните пропускателни пунктове и така нататък. Когато говорим за граничен контрол, ние много често мислим за летища, но не трябва да забравяме сухопътните граници и морските граници с работването с развитието на бизнес, връзките, международните отношения и мобилността на лицата, броя на хората, които пресичат външните граници на Европейския съюз, непрекъснато се увеличава. Резултатите от оценката на риска подсказват, че контрол, механизмите на контрол на външните граници трябва да бъдат подобрени, за да може хората, които имат а, а, правото на свободно движение да не бъдат засегнати. Латвия подкрепя използването на модерните технологии тогава, когато това е уместно. Инициативата интелигентни граници е точно това, което ни е необходимо в Европа в момента. Предложената система за влизане и излизане прави възможно подобряването на граничния контрол и също така да се установят лицата, които нарушават условията на престой си в Европейския съюз. Също така трябва това да не пречи на добро, на, на спазващите закона пътуващи. Е, също така е, трябва също така да използваме ускоряването на процедурите, използването на биометричните данни и е, уместни технични решения. Докато е, се прилага пилотния проект, съвета и Европейския парламент трябва да продължи да обсъжда проблемите. аз мисля, че нова система за влизане и излизане на Европейския съюз трябва да се основава на ввеждането на широкомащабни информационни системи системи и също така да отчита становищата на държавите членки, например по отношение на съвместимостта на новата система с съществуващите национални системи. Опита ни показа, че националната система на влизане и излизане от държавата е необходима, тя е ефективна, тя отговаря на условията и на правоприлагащите агенции. Е, необходимо е да се намери баланс между опростеното преминаване на границите и е, сигурността. Аз наистина смятам, че ние ще развием диалога между съвета и Европейския парламент. Благодаря, господин Латкавски. Уважаеми колеги, сега ще започнем първата част на нашето заседание. Неговата цел наистина е да имаме дебат по предизвикателствата на вътрешните граници, интелигентните граници. Има изменения в програмата. Господин Козловски не е тук. Той е заместен от госпожа Евика Сиелен, заместник пред заместник министър на вътрешните работи на Латвия. Госпожо, добре дошли. За нас е също така чест, че сред нас е комисаря Врамополос. И аз също така поздравявам и двамата ни докладчици, Таня Файон за програмата на записване на пътници и господин Диес Демер за системата влизане и излизане. Предлагам да започнем с нашите докладчици и след това да продължим с председателството и с господин комисар. Искам да поканя всички, които искат да вземат участие по време на дебата, да поиска думата колкото е възможно по-рано, за да може да изготвим списъка на ораторите. Искам национал, да помоля националните парламенти да а, поискат а, чрез а, картите с различни карти, жълтата и розата, а, и розовата, а, жълт Франция картон е за първата част, а, розовия е за втората част на днешното следобедно заседание. Вие можете да попълните един от тези формуляри, за да зададете върто въпросите си. А, искам да поканя моите колеги от Европейския парламент да вдигат ръка. Ще започнем всеки дебат с два въпроса от националните парламенти, след това един, един въпрос от евродепутатите депутат. Времето е ограничено, за да може да ни стигне времето. Госпожа Файом и господин Диас Дамера имате думата за най-много 15 минути. Кой ще започне? Таня. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Позволете ми да приветствам нашите гости – комисарят Аврамополос, заместник министърът, колегите евродепутати, както и колегите национални депутати. Добре дошли на всички гости и участници. За мен е огромно удоволствие да говоря пред вас по тази изключително важна тема, като един от докладчиците по пакета интелигентни граници. Радвам се, че тази важна среща днес е среща между всички ни. Подобни изслушвания показват в практика европейската демокрация и показват, че законите не са за нас, а за всеки от гражданите и в полза на същите. Радвам се, че това ни дава една възможност открито да събеседваме по проекто закони, които се разглеждат в Европейския парламент от много години. А това ще окаже голямо въздействие върху нашите граждани. Също ще промени и представата за Съюза отвън, а има и своите много големи бюджетни последици. Големият въпрос е всъщност колко ще струва всичко това. Имайки предвид какво ще е въздействието на това законодателство върху държавите членки, тъй като те ще прилагат същото, важно бе за нас да проведем обмен, обмен на становища с националните депутати, защото в крайна сметка това е важно. Добрите практики, професионалните познания ще бъдат много полезни за нас и това ще ни помогне. Благодаря ви, че сте тук, че всички а, така активно а, се отзоваха на поканите ни. Над 30 а, национални депутати са тук, което показват значимостта на темата. Сега ще говоря за програмата за регистрирани пътници. Аз съм с автор на този доклад с Августин Демера. Голяма чест е за мен. Вече проведахме няколко заседания в парламента, дискусии с експерти, с докладчици в е, Сянка и днес и утре ще чуете е, какво сме свършили. Нека кажа няколко думи за програмата за регистрирани пътници. Както казах, аз съм докладчик по нея. Основната цел на програмата е да подпомага пресичането на външните граници от страна на посетители от трети страни, които посещават често Съюза и които ще бъдат проверявани преди да пристигнат на границите, т.е. предварително. Първата сесия ще се вгледа в един от многото проблеми, на които трябва да намерим отговори, отговор, а то е Имаме ли нужда от интелигентни граници днес? Каква е целта на предложението и дали е пропорционална структурата, която е предвидена. Също така цените, какво ще бъде въздействието върху самите пътници и граждани. Затова основният въпрос всъщност е какъв вид Европа искаме да създадем. Искаме ли Европа като крепост или Европа като Big Brother а, с наблюдение на гражданите или искаме едно отворено пространство, където са запазени основните а, права и ние сме наистина свободно, свободни. Казвам го, защото предложението а, за интелигентни грижи, както интелигентни граници, извинете, както и пилотната програма, която стартира в 12 държави членки, все още а, съдържа въпроси, които не са намерили своя отговор. Наскоро имахме дебат с комисаря в Европейския парламент, който гарантира пред нас, че ще се ревизира проекто законодателното предложение до края на годината масовото събиране на данни без критерии и без оправдателна причина би трябвало да притеснява всички ни. Основните въпроси, които повдигаме, когато говорим за пакета интелигентни граници, са следните. Докъде можем да стигнем на границите? Що се отнася до разходите? Що се отнася до правоприлагащите органи? И колко данни възнамеряваме да събираме? Много бих искала да чуя становищата на всички ви по въпроса как разглеждате вие това законодателство? Е, какви са системите във вашите държави и какъв е опита с тях? Бяхме информирани за пилотни проекти, които са започнали в 12 държави членки, на 17 национални граници, въздушни граници, сухопътни граници и морски граници. Е, така искаме да разберем кой ще е най-добрият начин за събиране на данни. Има много деликатни въпроси, които още не са получили своя отговор, особено за комисията Либе. Знаете, че в миналото вече сме казвали веднъж не на това предложение за законодателство и затова се питаме какво се случва по границите днес, какви са проблемите, които решава това законодателство, е, до каква степен тези проблеми са различни на отделните граници и какви са възможните решения. Също така се питаме съществуващите системи, например Шенгенската информационна система, е, ВИС е, или визовата информационна система, Евродак, как можем да използваме тези системи преди да създадем нови? Имаме предложения. Господин Демера ще говори повече за системата за влизане и излизане, за да видим дали тя е пропорционална. Това са въпросите, които си задаваме в Европейския парламент и се надявам, че през следващите няколко дни е, с експертите, с гостите ще намерим отговор. Благодаря. You, other... Благодаря. Сега другия доклад, че господин Демера. Gracias, señora Много благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги от Европейския парламент и националните парламенти на 28-те страни членки на Европейския съюз. Добре дошли на колегите от Черна гора, Швейцария и Норвегия. Искам да благодаря на Таня за начина по който ме представи. Става въпрос за системата, обхващаща прекосяванията на границите, а броят на тези прекосявания до 2025 година очевидно ще се повишава, тъй че се нуждаем от такава система, която ще улесни регистрацията на влизането и излизането. Сега действащите ВИС и ШИС-2 няма да бъдат достатъчни, за да се справят самостоятелно и да гарантират сигурност и надежност на обработката на границите на шенгенското пространство. Още повече тук трябва да имаме предвид, че предстоят и визови облегчения или отмяна на, ви, отмяна на визи, нещо, което ще внесе допълнителни специфики по отношение на граждани на Марокко, примерно Русия и така нататък. Тъй, че Наистина е време да обсъдим системата и да приемем съответните законодателни актове във връзка с интелигентните граници. Таня вече каза, че през 2008 година на 13 февруари имаше съобщение на комисията, с което беше даден тласък на системата вход-изход, за която аз ще говоря също така бяха посочени данни от Frontex, че ситуацията по границите става все по-комплексна. Ето това е нашата задача, да се занимаем с нея, за да могат да се подготвят предложения на комисията, които са изпълними. Защото шенгенското пространство, свободата на движение са едно от най-големите завоевания на Европа. Наша задача е да ги укрепваме, а не да ги отслабваме. Необходими са ни високотехнологични системи, с чиято помощ да прилагаме тези завоевания. Третият доклад сочи, че ще се промени и Шенгенския граничен кодекс, така че ние сме на правилен път е, системата трябва да обхваща ежедневното преминаване на границата и да спре незаконната миграция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 Също така, разбира се, говорим за борба с нелегалната търговия с наркотици, търговията с хора и така нататък. Знаете, че в момента имаме проблеми, фалшифицират се документи, унищожават се документи. На ниво Европейски съюз нямаме единна система вход-изход за шенгенското пространство. Тоест и източните ни на данни не са достатъчно надежни, за да можем да установим, примерно в една държава, дали даден гражданин е пресрочил правото си на престой в друга шенгенска държава. За това трябва да прибегнем до член 77 от договора за Европейския съюз и да разработим и приложим система, която да позволява а, съвместно ползване и съвместен анализ и обработка на данните, система, която да дава и съответните гаранции. Това е цел, която никоя държава членка не може да реши сама. 13 държави членки вече имат подобни национални системи, вход и изход, каквато се прилага за Европейския съюз, но те са доста различни по отношение на достъпа до тях, защитеността на данните, а, ползваемостта на данните и така нататък. Точно тези различия ни карат да мислим, че е крайно време да разработим обща система вход-изход, базираща се на общи европейски норми. По принцип съзнаваме, че е необходима такава система, но все още съществуват много съмнения по отношение на начина, по който може да се осъществи този амбициозен проект. Как ще се финансира, какви точно цели ще изпълнява, какъв ще бъде достъпът, примерно, на военните от държавите членки до тази система. Това са все неща, които трябва да се изяснят преди да дадем ход на редовната законодателна процедура. Тоест, първо трябва да се извърши техническо проучване, след което преценка в рамките на пилотен проект, какъвто впрочем беше проведен от Еолиса. Агенцията е представена днес тук. Вече беше казано, че през 2015 година предстои да се представи преработен проекто текст, в който да са отразени изводи първите две проучвателни а, фази. Именно нашият форум е, прав... е, е форумът, на който е най-добре да се обсъдят подобни въпроси. Независимо от пилотния проект е много важно да обсъдим аспектите на законодателната процедура, които не са отразени в пилотната фаза. Междуинституционалният диалог, разбира се, е важна част от всичко това, особено когато говорим за защита на данните. Много важен въпрос за парламента. Достъп на силите за сигурност, службите за сигурност до системата, премахване на визовите печати след въвеждане на системата и прочие. Изготвил съм работен документ, с който се надявам, че давам някои идеи за нашата дискусия. Разбира се, че нямам никакво намерение да се впускам в технически подробности, какви ще са точно данните, които ще се събират, какви ще са така наречените ускорители. Това са въпроси, които можем да обсъдим по-нататък. Това, което искам да кажа е, че всички мерки, които ще се вземат, трябва да се отразят минимално на самите пътуващи на времето за изчакване на границата и трябва да служат все пак и трябва да се спазват все пак човешките права на тези граждани. Ние предлагаме, например, някои видове данни, които се предлага да се събират, да не се събират. Освен това има вече събрани данни от приздаването на електронни документи за пътуване. Те могат да се използват. Това са данни от ШИС, ВИС и АПИ. Така че нашият пилотен проект, който предстои да проведем, трябва да бъде такъв, че да обхваща само данни, които са пропорционални на поставената система. Имаме пилотна система по летищата за разпознаване на ириса и лицето. Това може да ни улесни, но трябва да имаме обединени общи цели в това отношение. Що се отнася до подобряване на трафика по границите, предотвратяване на тежката организирана престъпност и прочие, трябва ли да влязате в нашия периметр. Това питам вас, защото изводите от такива разговори са много важни по отношение на това какви данни ще решим, че трябва да се събират, колко трябва да се съхраняват, кои служби могат да имат достъп до тях и прочее и прочее. Вие добре познавате моята позиция по този въпрос. И ако искаме да имаме възможно най-добра система, използваема система, трябва да изчерпим а, всичките и възможности, целия и капацитет, нещо, което е напълно възможно, но стига да става по законен път. Без да пречим на пътникопотока и без а, а, и да се борим същевременно с нелегалната миграция. Отново оказва, много е важен въпрос за достъпа на, силите, на службите за сигурност, които всъщност са онези, които се борят с организираната престъпност и а, а, другите видове тежка престъпност. Това са по-скоро въпроси, които утре ще обсъждаме, но искам да ги поставя от сега. Още един важен въпрос. А, пропорционално използване на данните. Няма да навлизам в подробности, но е много важно да се опираме на вече съществуващия опит. Например, във връзка с шистве е набран определен опит, който ни позволява да не допускаме отново вече направени грешки. Освен това, комисията по бюджет, разбира се, ще трябва да се занимава и с финансовите аспекти на всичко това, за което говорим защото разработването и ползването на системата има своите финансови системи. Всъщност трябва да, дали да бъде една единна система, SRTP или две различни системи. Ако са две различни системи, ще трябва да говорим за тяхната финансимост и за финансовите аспекти на свързването им с системата ВИС. Разбира се, че трябва да трябва да има оперативна съвместимост между системите и да се използват колкото може повече вече съществуващите национални системи в, националните държави, в държавите защото този начин ще постигнем максимална ефективност и ще избегнем при покривания между системите трябва да поговорим и по въпроса за това как могат да се сближат същевр... постепенно вече съществуващите системи в шенгенското пространство. Нещо, което според мен е разумно, защото така ще постигнем единно управление на данните. Трябва да бъдем много бдителни по финансовите въпроси, защото финансите са въпрос, който обхваща както самия законодателен процес, процес, така и след това прилагането на системата. Проектът е изключително амбиционен, амбициозен и ще се отрази на бъдещето на Съюза. Трябва да се е, обсъдят политическите аспекти. Те също са много комплексни. И също като колегата Файон искам да апелирам към вас да дадете своя принос и да ни предоставите допълнителна информация. Благодаря. Благодаря, господин Димера. След докладчика ще дам думата на госпожа Силиния, която е заместник министър на вътрешните работи на Латвия. Имате думата, госпожо. Госпожо председател, уважаеми депутати, Отношенията с Европейския парламент и с националните парламенти е много важен приоритет на Латвийския парламент, за да гарантираме че а, се отговаря на всички интереси. Аз се надявам, че днес и утре ще може да намерим въпрос, отговори на въпросите, свързани с системата влизане и излизане и програмата на регистриране на пациентите. Това ще даде възможност също така за допълнителен диалог, сътрудничество между съвета и Европейския парламент в сферата на разработването на пакета интелигентни граници и Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения и най-важните постижения на Европейския съюз и по-нататъчното му подобрение е, е предпоставка да намерим решенията за нашите граници. Ние се надяваме, че пакета интелигентни граници ще стане на неотменна част на управлението на границите в бъдещето. Повишаването на пътниците по външните граници на Европейския съюз означава по-дълго време чакане, по-тежки процедури. Латвийското председателство напълно осъзнава, че използването на новите възможности, които се предлагат от новите системи на граничен контрол не може да се осъществят е, ако не се подобри е, защитата на границите. Държавите членки няма да могат да се справят с повишения пътникопоток, само като повишат персонала на границите. В момента няма електронни решения, за да се провери къде и кога е влязъл и кога е излязъл а, пътник извън шенгенското пространство. Влизането и излизането се а, регистрира а, само за да се предотврати надвишаването на определения престой, който се разрешава за определени а, граждани на определени държави. Естествено, тези данни са класифицирана информация, за да се подобри управлението на границите и за да може да се установят лицата, които не са спазили изискванията за влизане и излизане. Също така трябва да се споделя информация за максималния разрешен престой. Граничния контрол трябва да се осъществява с новите технологии, също така да се предостави възможност за да се установят по-бързи процедури за пътници, които са надвишили разрешения престой. Пакета ще стане един от най-важните инструменти, които ще подобрят управление, управлението на а, границите. Системата влизане и излизане е възможности двете страни да спечелят проучването на интелигентните граници, което беше представено от а, комисията миналата година през октомври. Също така се занимава и с разходите и с решенията, свързани с системата вход и изход. Възможностите също така ще бъдат проучени на а, границата практически. Председателството подкрепя Европейската комисия и агенцията Юлиса. Ние също така благодарим на държавите членки, които кандидатстваха за пилотни проекти в техните гранично-пропусквателни пунктове, но те трябва да отговорят на някои въпроси, свързани с ускоряването на процедурите на външните граници, а, одобря, подобряването на системите. Позицията на Европейския парламент също така трябва да се отчете и това е отразено в насоките, които бяха одобрени от Коре Пер през октомври миналата година. Сега да, данните ще бъдат включени в този пакет и мисля така, че е необходимо да се допълни този подход с проучване на опита на граничната полиция в държавите членки, като се стремим да проучим най-добрите резултати. Паралелно с пилотния проект, латвийското правителство ще продължи да работи по въпросите, които са очертани в проучването и ще продължим започналата дискусия в следните сфери, като например последиците. Е, ако ако а, в а, документа, с който се пътува, не се отбелязва пресичането на границите, също така за правоприлагащи цели, ако тази процедура, например, по някаква причина не може да бъде <clears throat> оказана и също така във връзка с регистрирането на пътници в програмата за регистриране. А, също така трябва да се да, да се разгледа също така достъпа на правоприлагащите органи. Това няма да бъде първостепенна задача, ще бъде второстепенна задача, за да може да се разреши влизането на лица. това трябва да бъде обект на допълнителни мерки. Управлението на границите, за съжаление, не може да използва националните системи, за да се определят, да се установят лицата, които са надвишили разрешения пас престой, защото ако лицето, например, напусне шенгенското пространство и влезе в страна, която не е част от това пространство, ще бъде много полезно да учетем примера на всички държави членки, особено на тези, които имат национални системи. Ще бъде много полезно да се види каква е полезността на тези системи в изказването си на 21 януари вътрешният министр на Латвия потвърди отново, че латвийското правителство е готово за сътрудничество с Европейския парламент и с комисията Либе. По време на изпълнението на пилотния проект председателството би желало да продължи да бъде във връзка с докладчиците, да, с цел да се продължи търсенето на решение е, на а, политическите въпроси, както и по-конкретно на проучването за интелигентните граници. Също така е добре да се разгледа е, и предложението на колегата Ви Мораес за а, е, тристранна среща. Благодаря. Благодаря, госпожо Силиня. Господин Полос, извинете ме, е, искам да ви напомня, уважаеми колеги, да попълните е, жълтите формуляри, за да можете да участвате в дебата. Сега имам чест да дам думата на комисаря е, Димитрий Саврамополос, комисар за миграциите, вътрешните работи и гражданството. Much, Благодаря, Иляна почитаеми депутати на национални парламенти и на Европейския парламент. Първо благодаря за тази възможност днес да споделя с вас някои размисли по важни въпроси, като интелигентните граници, както и потребността да се модернизира управлението на нашите граници. За първи път имаме възможност да говорим по-подробно по това предизвикателство. Искам да благодаря на председателя, както и на секретарията на комисията Либе, за това, че подеха тази важна инициатива. Благодаря на латвийското председателство и на нашите докладчици, госпожа Файон и господин Диас Демера. Благодаря за ангажимента да работят по тези сложни въпроси. Представенията днес показват, че идеите на Европейския парламент са изключително важни за съвместните ни усилия да създадем една система интелигентни граници, която постига своите цели и която е рентабилна. Както преждоговорившите вече казаха, чисто институционално се намираме в много сложен етап, защото се намираме между предложения. Смятам обаче, че този период може да бъде използван, за да се задълбочи дебата и да се говори ясно и открито. Първоначалното законодателно предложение за интелигентни граници имаше технически, политически и а, проблеми, свързани с разходите. Тези проблеми бяха посочени и от съвета, и от парламента. Както вече казах, и техническото проучване и резултата от тестването, заедно с резултатите от дискусиите с вас, Съвета и други заинтересовани страни ще влязат в новото законодателно предложение, което се надявам да мога да ви представя в началото на 2016 година. Тогава Европейската комисия ще оттегли предложението си от 2013 година. Когато правим преглед на предложенията си, отново трябва да погледнем по-големите въпроси, които се повдигат и днес. Защо имаме нужда от интелигентни граници? Какво искаме да постигнем с тях? и струва ли си всичко това бюджетът, който трябва да бъде похарчен. Реалността е, че държавите членки са изправени пред трудности пред управлението на пътникопотока по границите и трудности по изпълнението на а, задълженията, заложени в Шенгенския граничен кодекс. Особено, когато говорим за граждани на трети страни. Граничните служители трябва да проверят а, дали документа е истински, дали е валиден, дали визата, която притежава трето, гражданин трета страна е подходящ. Какви са условията, целта на тяхния престой, както и евентуално дали в системата ШИС има а, сигнал за тревога за, към съответното лице. През 2014 година е имало около 200 милиона а, пресичания на наши граници от граждани на трети страни и при влизане и при излизане от Шенген. Очакваме в следващото десетилетие този брой да нарасне с още 100 милиона. Тези цифри е, наистина са е, много сложни, за да бъдат поети от инфраструктурата. Казват натиск върху външните ни граници. Не става дума само за това да се справим с този пътникопоток. Става дума и за качеството на граничните проверки. При настоящата система 200 милиона пресичания на границата означават, че 200 милиона пъти граничен служител някъде в Европа е сложил печат на паспорт. Днес служителите по границите и онези, които се занимават с емиграция, слагат тези печати на ръка. Там записват датата на влизане, на излизане и изчисляват колко дълъг ще е или колко е бил престоя на лицето. Печатите често трудно се четат. И тази информация не се записва. 12 шенгенски държави, плюс Обединеното кралство, имат национални системи за пресичане на границата особено на източната граница на Шенгенската зона, но и в Португалия и Кипър. Тези системи за пресичане на границата не са взаимосвързани обаче. Ако пътник влиза в Шенгенската зона през някоя от тези държави членки а си тръгва от евро, от, извинете, шенгенската зона през друга държава, няма съпоставяне на информацията между двете системи. Между националните системи има и разлики. Например, различни данни се събират, както и те се съхраняват за различни срокове. Настоящата система не е нито ефективна, нито ефикасна, поне такава каквато би могла да бъде. Така че трябва да се предприемат действия. Границите с помощта на технологиите трябва да станат по-интелигентни. Альтернативата би била по-дълги опашки по границите, или назначаване на гранични служители. Нито един от тези два варианта не е приемлив, нито реалистичен. Системата за интелигентни граници с записване на всички преминаващи границата трети лица ще бъде автоматизирана. Това трябва да стане факт и поради тази причина е много важно да бъде изпробвана добре. По максимално бърз начин трябва да се сведе до минимум времето за пресичане на границата. Това може да стане посредством създаването на шенгенска система за интелигентни граници. Така Европейския съюз всъщност ще получи много повече за средствата, които влага а тези е, средства вече се разходват и от Съюза, и от държавите членки за управление на границите. Вместо да се налага да назначаваме повече гранични служители, държавите членки биха могли да назначат лица, например, в е, своите отдели убежище. Основната цел на системата за интелигентни граници е да се насърчи мобилност между е, Съюза и трети страни. Това може да стане посредством ускоряване на пресичането на граници за редовните пътници. В същото време трябва да бъдем по-ефективни и ефикасни при идентифицирането на лица, които не спазват условията а, на своя престой. Интелигентните граници могат да допринесат за една отворена Европа, която е безопасна, една Европа, която е привлекателна за туристи, за бизнес лица и други. Интелигентните граници ще дадат възможност за по-ефективна европейска политика, която да се бори срещу нередовните мигранти ще имаме нужда и от политика за онези, които пресрочват продължителността на визите си. Това ще промени и бъдещите миграционни политики. Например, при данните за пресичане на границата ще се посочи, че определени лица от определена националност стоят повече, отколкото е записано във визата им. Това ще окаже въздействие върху решение на европейско ниво, за да може съответната трета страна да бъде взета предвид, когато се разисква визовия режим с нея. Информацията също така ще ни даде възможност да зададем своите приоритети за споразумение за реадмисия и връщане. И накрая, защото искам да засегна всички важни въпроси, Държавите членки смятат, че интелигентните граници могат да бъдат един инструмент за правоприлагащи цели. Нека да го кажа ясно. Европейската комисия не е взела такова решение. Все още разглеждаме всички аргументи и възможен достъп на правоприлагащите органи, ще бъде един от основните въпроси, които трябва да включим в оценката на въздействието на новото предложение. Днес ще слушам внимателно всички аргументи, които ще изложите и очаквам да продължим да говорим през едните седмици и месеци в оценката на въздействието за 2013 година, извинете, за предложението от 2013 година, комисията посочи, е, че данните, които се генерират при пресичане на границите, могат да бъдат използвани от правоприлагащите органи в е, борбата срещу тероризма, както и други сериозни правонарушения в конкретни случаи. И като инструмент за потвърждаване на самоличността и като способ за събиране на разузнавателна информация наказателното право. Европейската комисия обаче винаги е казвала, че няма достатъчно доказателства за необходимостта и пропорционалността на предоставянето на достъп на правоприлагащите органи а, до тази система за пресичане на границите. Тази Цялостна оценка е необходима също така, имайки предвид и постановлението на съда е, по директивата е, за съхранение на данните. Ако се даде достъп на правоприлагащите органи до данните, ще са необходими надлежни гаранции, които да отговарят на постановлението на съда. В този смисъл засегнах големите въпроси, които се включват в първата част от вашето изслушване. Както знаете, много важна техническа работа трябва да се свърши. Това се прави а, сега. Това ще обсъдим обаче при втората сесия. Мисли се по въпроси, като какво ще бъдат последствията, ако се премахне полагането на печати, същото как ще засегне онези, които имат право да живеят в определена държава за определен срок, както и дали системата ще бъде винаги работеща. Ще има допълнителни срещи между Европейската комисия и гражданското общество. Ще се видим с оператори, с куриери, с надзорника защита на данните на Европейския съюз, с държавите членки, за да чуем за техните национални системи, с съответни трети страни и Резултатите от всички тези инициативи и този обмен на становища ще ни даде идеи за изготвянето на новата оценка на въздействието и новото законодателно предложение, което се надявам да мога да ви представя през първите месеци на 2016 година. Днешното заседание е много важна стъпка в този общ процес. Планирал съм допълнителни срещи с вас, и мисии за събиране на данни с докладчиците. Процесът започна и за това ви пожелавам приятна работа. Всъщност пожелавам на всички ни приятна работа днес и утре. Както бе казано в началото, съжалявам, че трябва да си тръгна незабавно, но нашия директор който е запознат с подробностите, може да даде отговори по техническите ви въпроси, ще остане и ще отговаря на ваши въпроси. този процес на подготовка на нови предложения ще имаме други възможности да се видим. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин пред се, е, господин комисар. Ако имате малко време, останете тук. Отново повтарям правилата. Два въпроса от националните парламенти, един парламент от евродепутат. Ще започнем с господин Сет Барес, който е заместник-председател на, комитет, е, на комисията по ам, правни въпроси на Литва. Господин Сепанаси, имате думата. Тук ли сте? Благодаря. Аз всъщност имам коментар, не толкова въпрос. Всъщност Литва е много благодарна на Европейската комисия за предложението за интелигентните граници. Бихме искали да подчертаем факта, че проблемът е много познат. Литва още от самото начало подкрепя тази инициатива. Напълно сме убедени, че използването на интелигентни технологии в граничния контрол е неизбежен. А, бихме искали също така да имаме граничен контрол и сигурност. От друга страна, ако искаме да гарантираме добри е, процедури на граничен контрол за хора, които ни посещават е, единствено с интелигентни технологии и решения ще можем да отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени. Това е възможност и да се борим с незаконната миграция. Литва има голяма граница с Беларус, с Русия. Имаме един изключителен коридор за транзитен пътникопоток към Калининград. Така че Литва е една от 13-те държави членки, които имат свои собствени системи на вход и изход. Системата е много ценна, но както много правилно показа господин комисара, че вътре в шенгенското пространство, хората могат да влязат през една система и през една страна и да излязат от друга страна. Тази система би трябвало да се съчетае, защото това ще бъде много полезно за всякакви видове граничен контрол, сухопътни граници, морски и въздушни граници. Съществуващите системи на Европейския съюз не могат да се справят с бъдещите роли и задачи, защото тогава идеята е била много различна. И ние смятаме, че съвместимостта между съществуващите системи и новите системи е необходима, защото това също така предполага и финансовите аспекти. Ние подкрепяме въвеждането на системите за влизане и за излизане и програмата на регистрираните пътници и също така програмата трябва да се ускори и ще очакваме резултати максимално скоро. Благодаря. Председателката, благодаря ви много. Втория въпрос или второто становище ще бъде от госпожа Кати Риклинг от Швейцария. Госпожа Риклинг. Много благодаря, уважаеми колеги. Ние сме от Швейцария. Като част от шенгенската система е, Швейцария приветства предложението за интелигентните граници. Смятаме, че това трябва да се изразява като ефективно управление на шегенските граници и проверяването на влизането и излизането на а, е, граждани на трети страни, ние сме съгласни да, да дадем достъп на правоприлагащи органи. Приветстваме анализ на използването на достъпа до а, анализ на данните. Швейцария е съгласна с, с докладчиците от комисията Либе, че необходимото равнище на защита на личните данни би трябвало да се гарантира и това трябва да се включи в директивите и ще оставя колегата да продължи. И по отношение на събраните данни за про, по принципа на пропорционалност и необходимост, това трябва да се гарантира заедно с директивата за ам, ам, службата за външна дейност и да се отчета тези принципи, да се осигури пълна функционалност на службата още от самото начало. Швейцария смята, че още от самото начало трябва да се събират биометрични данни или да се предвиди възможност за поетапен процес, защото без биометрични данни няма да може да се постигне този доклад, този успех във връзка с, с записването на пътници. Този проект в момента е в пилотна фаза. След нейното приключване ще видим дали можем да приемаме, да приемем такова альтернативно решение за да може да се види дали може да се използват системите на VC6. И накрая ми позволи, позволете ми да задам въпрос. Швейцария знае, че комисията, Европейската комисия възнамерява да включи, да предложи нови предложения през септември тази години. Какво е становището на комисията Либе по тези предложения и какво мислят държавите членки също по тях. Благодаря. Председателката, благодаря господина, не чух вашето име. И сега искам да ви предложа, да ви представя нашият колега Коелю от групата НП, който работи много по въпросите на Шенген и сигурността на границите. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с идеята, която беше повдигната от някои от изказалите се преди мен, че едно от най-големите постижения на Европейския съюз е шенгенското пространство и свободата на движението. Именно за това ние смятаме, че Европейски парламент и националните парламенти трябва да работят в тясно сътрудничество, защото общото доверие е а, много важно за управлението на границите. Искам също така да благодаря за много добрата работа, която е извършена от нашите двама докладчици Таня Файон и Агустин Демер. Искам, мисля, че трябва да зададем три въпроса. Първия е за целта трябва да ни бъде съвсем ясно каква е целта на системата. В първоначалното предложение от Европейската комисия целта беше е, да се постигне по-добър контрол. Да поздравя а, решението и работата на латвийското а, председателство за лицата, които просрочват разрешения престой. Ние обсъждаме хармонизирана система, по която нямаме обща политика. От друга страна е интересно да се отбележи, че сме готови само с 25% от граничните пропусквателни пунктове да приложим тази система. Втория ми въпрос е използваме ли инструментите, с които вече разполагаме, използваме ли ги добре. Мисля, че има консенсус по въпроса че а, ШИС не е постигнал а, максималния си а, потенциал. И ВИС и ШИС би трябвало да наистина да постигнете най-високия си потенциал. И трети ми въпрос е свързан с разходите. Трябва да помним уроците от ШИС 2. Първия въпрос е, че не можем да приемем система, чието окончателни разговори бяха 8 пъти по-високи, повтарям 2, 8 пъти по-високи, отколкото беше предвидено. Трябва откровено да говорим по въпроса за разходите. Не може да приемем едно равнище на разходите и след това то да се окаже, че 8 пъти по-високо или дори 2 пъти само по-високо от първоначалните изчисления. Таня Файон говори по този въпрос също. И това е един въпрос, по който европейски парламенти, националните парламенти също трябва да си сътрудничат, защото в крайна сметка трябва да оценим какви ще бъдат окончателните разходи и трябва да преценим колко пари ще вложим в системата и а, тези средства заслужават ли си да бъдат внесени за данните, които ще получим в отговор от тази система. Благодаря, господин Коелю. Сега ще продължим с господин Караскалас, ако произнася правило името, казва председателката от Полша. Благодаря много. Всичко, което чухме до тук, беше изключително интересно. Извън всяко съмнение, че такава една система спешно е необходима на Европейския съюз. Само като погледнем статистиката за емиграцията, става ясно колко много нелегални иммигранти има, около 4 милиона. Само за от 2000-та година сам са повече от милион. Но такава една система, разбира се, трябва да бъде рентабилна, ефективна, да предвижда възможно най-упростени процедури, да бъде удобна за пътуващите. мисля, че тази система трябва да бъде възможно най-комплексна, така че системата вход и изход трябва да е свързана с системата за регистрирани пътници РТП. За разлика от Европейската комисия, смятам, че трябва да обхванем и аспектите на сигурността, борба с тероризма, организираната престъпност и така нататък. Тъй, че правоохранителните органи трябва да имат достъп до нея. Не можем през лятото да си купим скъп Мерцедес и чак през лятото да се сетим, че ще му трябва и климатик. Трябва още от самото начало да действаме логично. Освен това, държавите членки са онези, които ще трябва да прилагат на практика системата, но различните държави членки са в различна степен засегнати от миграционните потоци. Прекусяванията на границите са различен брой за различните граници. Тъй, че ще има места, където ще трябва да се назначи допълнителен персонал. Тъй, че системата трябва да бъде възможно най-гъвкава. Освен това исках да попитам за разходите. Как ще бъдат разпределените между комисията и бюджетите на националните държави? И още един въпрос. Какво ще стане, когато системата предаде Богу дух? Знаете, че електронните системи увисват, провалят се и така нататък. Каква ще е възможността за достъп към ръчно управление? Овидио, uh, благодаря ви. Давам думата на господин Овидио от Румънския сенат, заместник председател на Комисията по правни въпроси. Господин Овидио. Благодаря, госпожо председател. Румъния осигурява голяма част от сигурността на външните европейски граници, голяма част от шенгенските граници. Румъния подкрепя инструментите на управлението на границите и също така на системата на интелигентните граници за трети страни. Ние имаме обаче нужда да се приложат политическите критерии също, които често не са коректни. Искаме да бъдем оценявани по обективни критерии и колкото е възможно по-бързо да бъдем прияти в шенгенското пространство, в ситуацията, в която а, а, тогава ще спечелят интелигентните гради, е, граници. Госпожа Ципел има думата. Тя е член на Европейския парламент, координатор на Либе от социалистите. Много благодаря. Искам а, така да кажа някои неща във връзка с предстоящия дебат, но и да попитам някои неща. Въпросите ми са свързани най-вече с това за какво ни е тази система. Със сигурност не ни е необходима, с оглед на разходите, които ще има за нея, за да избегнем просто опашките по границите. Да, това ще бъде приятен съпътстващ ефект, но няма да оправдае цялото усилие. Другият а, аргумент са лицата пресрочили разрешенията по визите си. Лично аз все още не съм видяла надежди данни, колко голям е броят на тези хора и какъв е рисковият потенциал, който представляват те. Това също едва ли оправдава цялото усилие. Също така често се твърди, че когато се използват биометрични данни, границите стават по-сигурни. Именно обаче в последните месеци получихме толкова много съобщения, проведоха се и практически тестове за това колко е лесно да се надхитри системата за дактилоскопски е, отпечатъци, както и системата за разпознаване на човешко лице. Тъй, че и това трябва да се обмисли. Някой каза, че други системи, като например ШИС, не е достатъчна за ефективен контрол. Сега няма да възразявам категорично на това, но тъкмо системи като ШИС и други подобни е, ни карат да мислим, че е, не винаги се използват ефективно от държавите членки. Затова искам да попитам, добре ще въведем, планираме нов инструмент, скъп инструмент. Този инструмент ще се използва ли достатъчно интензивно от държавите членки в състояние ли са те да го правят? и каква е връзката с многобройните мерки за сигурност. Мисля, че са повече от 200, а, за да може да стане наистина системата комплексна и ефективна друг въпрос. А, кой има възможност да прекоси бързо границата? Значи редовно идващите бизнесмени имат а, печат или по електронен път. Тях не ги проверяват. Обаче има ли единни правила за тези хора? Представете си, някой е честен, почтен бизнесмен, често прекусява границата, но как да установя дали той наистина е такъв човек? И обратно, как да установя някой, който ми се вижда подозрителен, дали наистина е подозрителен? А имаме ли единни критерии за отказ, за връщане от границата? А мога ли аз като гражданин да ги обжалвам или да искам обещетение, ако ми се забрани? да е, вляза в страната и това се окаже незаконно. Въобще въпроси колкото искате. Също така и въпросът за достъпа на правоохранителните органи е доста деликатен, защото тук се намесва въпроса за нелегалната иммиграция, обаче всичко това се хвърля в една кошница и с нелегалното влизане в страните и борбата с престъпността. Все пак трябва да конкретизираме случаите. Всеки ли ще може да има достъп по всяко време, когато си поиска, как ще стават запитванията, какво ще става с данните, каква е защитата на данните в централните системи, как стои въпросът с предаването предаването на данни на трети страни и така нататък. Тъй, че съм песимист и смятам, че темата ще ни съпровожда дълго. Биргита, next... Много въпроси. Благодаря ти, Биргит. Господин Замид, следващия оратор. Iva, nasib bla dubju għet nidiskutu suġġett importanti ħafna u li jolqotna mill-vinċini. Nista' nirreferi u koll għal pratika ġewwa pajjiżna huwa suġġett naturalment f'Malta huwa wkoll marbut ma' problemi oħra. Благодаря. mill-pajjiżi frontiera tal-Unjoni Ewropea. No? No multis? Ok, thank you, sorry. No problem, I shall do this in English, excuse me. Dobra, ще се изкажа на английски. I, I, I thought the Maltese language was available in... Мислех, че ще има малтийс... превод от и на малтийски. Председателката се извинява. Казах, че обсъждаме много важна тема, която засяга същността ни. В случая с държава като Малта говорим по тема, която ни засяга пряко – Ние сме гранична страна за целите на Шенген и за Европейския съюз. Затова въпросите, с които се занимаваме, са, пряко ни засягат, както и засягат всички държави членки. Имаме своя национална система за пресичане на граници, която събира цифрови и буквени символи за гражданите. Това улеснява пътуването на истинските пътуващи. Проблемите, които бяха повдигнати, свързани с съпоставянето на данни, когато говорим за данни, които се получават от Малта, когато имаме влизане на гражданин от трета страна, но след това същото лице излиза от Съюза от друга страна, както и желанието да се съпоставят тези данни Както посочи справо комисарят и както бе казано и в други изказвания, може би сега е моментът, когато можем да използваме новите технологии за улесняването. Увеличава се пресичанията на границата при нас и не искаме да създаваме имидж на Европа крепост. Искаме една Европа, която приветства гражданите и каквито и решения да решим да вземем, те трябва да отговарят на нашите ценности. Ценностите в член 2 на учредителния договор, където се говори за зачита на човешкото достоинство, свобода, демокрация, равенство, върховенството на закона, и правата на човека. Заказвам го, защото съхранението на данни, лавянето на данни дава възможност, но от друга страна създава и проблеми, свързани с човешкото достоинство, правото на личен живот, не и съответните процедури трябва да включват всички тези моменти. Благодаря. Благодаря сега последния въпрос от Национален парламент. Господин Динчер от турския парламент. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Поздравявам ви най-почтително и бих желал като се е, позовавам на директивата от 2015 година на комисията Либе, включително на документите свързани с 6.2 и е, съответната документация по 6.2 и факта, че данните, които са събрани, биха могли да бъдат споделяни ето всичко това е нещо, е, което ние подкари, подкрепяме. Във връзка с прегр... преминаването през граници, тогава когато контролът не се ограничава само с представяне на данни, трябва да кажем, че това не е достатъчно. Биометричните данни са изключително важни, също така и е възможността да се сканира лицевото описание на лицето и следователно възможността да може да се сравняват фотографиите, с които разполагаме, също така да се направи сравнение между ам, снимката, която е на документа за самоличност и други фотографии, които фигурират в базите данни. Всичко това е много важно. Също така съществува много голям проблем във връзка с фалшивата идентичност. Необходимо е да се борим с тази система и а, с, с данните също така на пръстовите отпечатъци и други биометрични данни дават а, възможност да се направи и това. Една друга възможност на биометрични данни, сканирането на лицето ни се струва добра идея. В летището Ататюрк ние сме въвели системата на на пръстовите отпечатъци, на разпознаване на лицевите характеристики при преминаването на граници. Това е нещо, което може да се приложи благодарение на повишаване на ефективността и на законните текстове, които са приети. Що се отнася до пакета интелигентни граници, разработен от Европейския Европейския съюз и във връзка с, с търсенето, с необходимостта от визи, това ще ни облегчи живота на студентите в университетите и на хората от бизнеса да влизат в държавите членки на Европейския съюз. Същевременно във връзка с интегрираното управление на границите и сътрудничеството с, с страните от Европейския съюз, и според разпоредбите от 2010 до 2013 година ние смятаме, че инструмента ИПА е много а, актуален. Първият етап а, е приключил и смятаме, че сътрудничеството между съответните държави трябва да започне. Като имаме предвид, че става дума за сътрудничество на външните граници на Европейския съюз, това трябва да бъде уредено чрез Frontex. Да ние поддържаме сътрудничество а, с Frontex. 105 милиона бяха инвестирани за източната граница на Турция. Това са проекти, които са разработени в първите два етапа и също така това се отнася за региони, които могат да бъдат подложени на обезвредяване на мините, също така много различни мерки се вземат в това отношение с помощта на Министерството на вътрешните работи, на различни институции. Ние също така започнахме да работим в сферата с несигурността на границите с различни министерства и с всички власти, които са свързани с иммиграцията и с сигурността. Представихме различни искания за сътрудничество отново във връзка с интегрираното управление на границите, това, което ние приемаме наистина много радушно. Благодаря ви. Благодаря, господин Чев. Сега давам думата на госпожа Розенберг, евродепутат. Благодаря, госпожо председател. И аз от своя страна искам да поздравя нашите гости от националните парламенти. Благодаря и на господин Демеда и госпожа Фай... Демера и госпожа Файон за чудесната информация, която ни а, поднесоха, както и за свършената до сега работа. Благодаря и на комисаря, който за съжаление не можа да остане при нас. Нека да кажа само две думи по въпросите засегнати до сега и да похваля господин Коелио, защото той е свършил много работа това, което сега е най-важно за нас, е точно да очертаем целите на новия проекто закон. Само външните граници ли искаме да станат по-сигурни или всички граници? И какво се промени през последните години? Във всички случаи се е променил фактът, че имаше а, имаше много сериозни събития в държавите, които са крайбрежни на Средиземноморието и оттам се породи една засилена емигрантска вълна. Има и промени във връзка с развитието на тероризма. Терористите вече действат по нов начин, организираната престъпност също промени поведението, стана по-международно, отколкото беше. Тъй, че методите са съвсем нови. И така, какви да са целите? Има различни нива на дискусията, която се води. Това го казаха и госпожа Файон и господин Диас Демеро. От една страна става въпрос за финансиране на една нова система за контрол на външните граници. Мисля, че тази дискусия ще трябва да се проведе много задълбочено и то с участието на експерти. Вторият въпрос е свързан с сътрудничеството между Европейския парламент и държавите членки. Непременно искам да подчертая този въпрос. Когато ние изготвяме докладите си, естествено, че ще се съобразяваме с съществуващите национални законодателства, които, позволете ми да отбележа, се различават доста едно от друго. Всички сме съгласни, че трябва да гарантираме защитата на данните и спазването на човешките права. Съгласни сме, че трябва да е и сигурна процедурата за събиране и анализ на данните в тези системи, така че трябва да решим кой какви данни има право да събира, кой има достъп до тях и за колко време. Само така ще сме в състояние да спазим основните права на човека. Беше много важно и това, което каза госпожа Файон за 12-те държави членки, в които се провеждат пилотни проекти. Непременно трябва да направим своите логични заключения от тези проекти и те ще бъдат много важна основа за по-нататъчен диалог и сближаване на гледните точки, защото тук не става въпрос за институционални въпроси, а за различни за разлики в оперативния режим режим на действие на тези системи. Така че тук трябва да се говори не само, че причините са е, свързани с разширяването на границите. Още повече, че никой от нас не се кани да превръща Европа в крепост. Напротив, и още нещо, параметрите, които в последните години допринесоха за това да се заговори за нова система за граничен контрол, обхващат и нелегалната миграция. Много е важно да обсъдим това, за да можем да приемаме легалните, законните мигранти, които са в полза на Европа както по отношение на заемането на работни места, така и на спечелването на високо квалифицирана работна ръка. Благодаря. Уважаеми колеги, вече нямам повече жълти формуляри. Сега ще дам думата на госпожа Гомеш от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам комисията и нашите докладчици едно нещо, което е преди техническите подробности на работата на системата, дори след като решим целите, пропорционалността на системите, виждам, че ние съсредоточаваме твърде много внимание върху мигриращите, миграционните потоци, а какво да говорим за, какво да кажем за богатите мигриращи, които до много голяма степен са източници на финансиране на тероризма. Да, с пакета интелигентни граждани граници. Ние справяме ли се с ситуацията, чрез която влиза престъпност в Европейския съюз. Аз мисля за системата за златните визии. Това е нещо, по а, което комисията не се произнесла а, а, и твърди, че това е а, прерогатив на държавите членки. Има хора, които имат право на пребиваване. И всъщност това, което става сега, състезанието за златните визи и обръщането на гръб към проблемите и нещо, което произлезе от така наречените а, полети на ЦРУ. Това бяха частни полети към Европейския съюз. Контрола в някои случаи е бил много ограничен или дори несъществуващ. И а, последиците за защитата на, граждан, на границите, ако държ, ако отново а, се влиза с частни самолети, това са богатите хора. Всъщност и това трябва да бъде включено в пакета на интелигентните граници. Техническите аспекти идват след това и разходите. Благодаря, господи. Благодаря, Ана и господин Молен от НП. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изразя подкрепа за инициативата Интелигентни граници. Смятам, че тя е уместна, защото живеем в достатъчно сложни времена и тероризмът наистина е реална опасност. Португалия в момента обмисля национална система вход и изход за граждани на трети страни. Знаете, че Португалия е важна първа страна на влизане на граждани от трети страни. Ние сме външна, една от външните граници на Европейския съюз. До сегашната ни система наистина е архаична и трябва да се замести от по-модерна. Трябва да отминат времената на полагането на печати в паспортите, а тероризъм не се преборва с романтика. Тук много често въпрос, ставаше въпрос за защитата на данните. Естествено, че ще трябва да гарантираме защитата на личните данни но защитата на личния живот не бива да бъде превръщан в, превръщана в изключителен приоритет. Аз съм юрист. Тук юристите говорят за конфликт на интереси. И когато има конфликт на интереси, се търси балансирано решение и се прибягва до по-малко тежкия закон. Сега, през 2013 година имаше 16 милиона издадени краткосрочни визи и е, Имаше обаче и над 100 000 отказа за издаване на визи. Хиляди бяха пък онези, при които се установиха фалшиви документи. Ако погледнем само въздушната граница, ще видим, че увеличаването на влизанията в шенгенското пространство възлиза на 80% от 400 хиляди на 720 хиляди. Обръщам внимание, че повечето от кандидатите за влизане в страната са роднини, така наречените пътуващи Бона Фиде. 99% от а, м, тези хора са туристи, те не са злонамерени, те са студенти, изследователи и така нататък. И този един единствен процент на злонамерени хора а, все пак може да причини сериозни а, щети. Има три въпроса, които непременно трябва да си поставим според мен. Първо, новият Шенгенски граничен кодекс не предвижда воденето на граничен регистър. В него продължава да се говори за печати, за отбелязване на влизането и излизането от шенгенското пространство. Така ли е? На второ място на граничните контролно-пропусквателни пунктове се предвижда, така чувам, контрол при влизането, но не и при излизане. Така ли е? Защото това подкуп, под, би подкопало системата вход-изход. А, що се отнася до националните системи и просрочването на визи, според мен те не могат да бъдат съвместени в момента тези системи, тъй че не може да се установи кой си е просрочил визата в Шенген, тъй че няма как да се сравнят датите на влизане и на излизане, ако е, това е станало на границите на различни държави. Ще помоля да отговорите на този въпрос. Благодаря, господин Мело. Госпожа Майер искаше думата. Благодаря, госпожо председател. Според мен в тази дискусия се пропуска нещо важно. Какви интелигентни граници? Първо нека да имаме граници. Няма граници в Европа. Нямаме вътрешни граници, а външните граници са ни пропускливи. Говорим, че тази система ще подобри сигурността ни, ще се пребори с незаконната иммиграция. Питам комисията и докладчиците, смятате ли, че е, незаконните иммигранти и терористи са изминали тези хиляди километри към Европа и ще позволят да ги спрат някакви нови електронни играчки на границите. Благодаря, имаме няколко минути. Първо ще дам думата на госпожа Файон или на докладчик господин Диаздемера. Демера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за ценните идеи. Слушайки ви, стигнах до допълнителни елементи, които ще спомена. Тероризмът е сериозна заплаха. Съгласна съм. Всички сме съгласни, че са ни нужни сигурни граници на Съюза. Но използваме ли в достатъчна степен съществуващите системи, както каза и господин Коелю, ШИС и ВИС? Използваме ли ги оптимално, преди да започнем да говорим за прилагането на новата система по границите? Трябва да се запитаме каква е истинската цел на интелигентните граници защо държавите членки в първоначалното предложение говореха за улесняване на работата, а сега говорят оживено за достъпа на правоприлагащи органи. Какво ще се съдържа в новото предложение на комисията? Основното ми безпокойство, и това е въпросът ми към комисията, е следното. В Европейския парламент е, правим стъпки, държавите членки и председателството са активни, имаше дебат в парламента, но сега чухме от комисаря отново, че и той има тревоги, но каза, че ще излезе с ново предложение в началото на 2016. Какво означава това? Как да работим, ако знаем, че ще дойде ново предложение? Какво ще съдържа то? Какво да правим до началото на до година, когато ще се отегли съществуващото предложение? т.е. то ще бъде ли валидно до до година? Нямам отговор много тук. В момента в 12 държави членки се тестват пилотни проекти на 17 ГКПП и не знаем колко отпечатъка да се вземат, два, четири, повече, е, съответните апаратури за идентифициране на лицевите характеристики и нататък. Ще се инвестират много пари, а след това ще дойде ново предложение от Европейската комисия. Много се безпокоя. Нека да проведете национални дебати в националните парламенти. Е, защото много от въпросите, които споменахте, са много важни. Баланса на разходите и ефикасността. Какво искаме? Улесняване на работата или искаме да бъдат заподозрени или потенциални заподозрени всички влизащи от трети страни. Ана говори за тероризма. Днес всичко ни безпокои. Приемат се много мерки в Европа. Не искам да преминаваме към нови мерки, без да разгледаме баланса на тези мерки със свободата на придвижване и до каква степен сме готови да харчим пари за нови системи, а да не използваме вече съществуващите оптимално. Това са някои от въпросите, които искам да повдигна и мисля, че те са и въпроси към председателството и комисията.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 няма да се спирам конкретно на всеки отделен въпрос. Предпочитам да обобщя и да очертая най-важните моменти, които се очертаха този следобед. чухме 13 изказвания, повечето от тях от името на националните парламенти. Между впрочем, само от Португалия бяха три изказванията от членове на Европейския парламент, което показва колко е така е, оживена тази страна. Е, сега, на първо място, в Португалия наистина има отдавнашно законодателно предложение, което отдавна е, се критикуваше, защото нямаше а, е, точно дефинирани цели. А без точно дефинирани цели не може да се работи. Сега вече а, се избра нов подход. А що се нас нашия законопроект, имаме нова комисия. Европейският парламент би искал да изиграе пионерска роля като с законотворец и да участва в разработването на един законодателен пакет, базиран на три доклада. Какво казва Европейската комисия обаче, че ще излезе с ново предложение след оценка на 600 страничния англоязичен технически доклад и от друга страна след приключването на пилотния проект. А какво отговаряме ние от парламента, Тани и аз като основни докладчици? Ние казваме не преди да разработим собствено предложение през 2016 година, преди да се представи предложение през 2016 година, трябва да се изслуша Европейският парламент, трябва внимателно да се изслушат и националните парламенти. С други думи, трябва да имаме повече заседания като днешното, за да чуем думата на националните парламенти. Това го каза Таня и това е много важно. Важно е и в ресорните комисии на националните парламенти да се говори по този въпрос. Не може комисията а, сама да предлага текстове, без да е чула ползвателите на един евентуален закон. Така че и националните парламенти трябва да се изслушат, трябва да се чуе Европейския парламент като участник в процедурата на съвместно вземане на решения. Това винаги съм го казвал пред европейските депутати. Важно е обаче да се ефи, дефинира основната цел и ясно да се посочи кои стели са първостепенни и кои второстепенни. Няма да ви досаждам с общо известни неща, но наистина това са цели, които трябва да се разграничават. Също така трябва да се поемат конкретни ангажименти, особено по отношение на органите за сигурност и военните сили. Отдавна съвсем не е изчерпана дискусията по този въпрос. Аз се ангажирам да потиквам такава позиция, в която, разбира се, ще защитавам своето, своята гледна точка, която надявам се и гледна точка на моята политическа група не бива да говорим единствено и само за системата вход. Изход още повече, че а, комисията не може да си позволи сама да решава нещата в това отношение. А, значи, решаваща е думата на съвета и парламента. В този смисъл е второстепенно това, което ни предлага комисията. И защото от тук нататък започват проблемите, които занимават мен и Таня като е, докладчици. Например, е, разходи, защита на данни, оперативна съвместимост, системата АПИ, която сега съществува, трябва да бъде съвместима с принципите на защита на личните данни. Оперативна съвместимост между съществуващи системи, пилотен проект, подобряване на граничния контрол. Франк попита, обаче комисаря предварително отговори, има три принципни въпроса, които трябва да получат отговор. Първо, сега съществуващата система очевидно вече не е ефективна. Не можем да продължаваме с печатите, още повече, че чрез тях се контролира влизането, но не излизането от Шенген. Знаем, че някой има разрешение за 60 или 90 дневен престой, но няма как да разберем дали той се придържа към това разрешение. Беше много интересно и изказването от Турция. Турция е огромна страна с голямо значение. и а, до голяма степен е свързана с европейската сигурност. Така че това, което каза турския колега във връзка с достъпа на службите за сигурност и военните, е много важно. За нас в Европейския съюз е много важно влиятелна страна като Турция да не допуска, например, влизане на сирийски бойци в Кобани – Просто трябва да се подава съответната информация, която е от значение на компетентните органи на държавите, членки от страна на Турция. Има някакви наченки на този процес. Таня и аз ще ви информираме редовно за своята работа. За сега толкова. Благодаря. Диездемера, благодаря господин Диездемер. Госпожа Силиния, искате ли да вземете отношение. Да, благодаря ви. Просто искам да кажа само, че мисля, че всички ние сме съгласни. Съгласна съм с колегите си по приоритетите, по вторичните цели. Мисля, че има ясно разбиране е, трябва винаги да разбираме, че ще има първостепенни въпроси и второстепенни въпроси, но това, което чух от много от изказалите се. Ако сегашната система не работи добре, чухме всичките числата от колегите за незаконната миграция, за терористичните заплахи, както беше казано от госпожа Розенберг има проблеми, които е, са свързани с проблемите, с промените в света и с транснационалната престъпност, които не могат да останат без ефективни отговори. Предполагам, че ще има добри резултати от този пилотен проект, който всички ние очакваме и във връзка с, с достъпа на правоприлагащи органи. И ние се радваме, че комисаря Аврамопулос каза, че това ще бъде основен пункт в новото предложение на пакет интелигентни граници, че това ще бъде разгледано от съвета през следващите е, месеци. Ние всички разбираме също така проблемите, свързани с защитата на личните данни. Всички ние трябва да работим проактивно с докладчиците по темата, по която обсъждахме днес. Всички ние осъзнаваме, че новите технологии са много важни за ограничаването на трансграничното простран... трансграничната престъпност. Благодаря ви. Председателката благодаря госпожо Силини и сега давам думата на комисията. Аз мисля, че няма да е лесно да заместите господин Врамополос. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам да засегна част от въпросите. Може би ще е добре да започна с цифри. 1800 ГКПП има. Хубаво е да си го припомняме. Утре ще чуем за част от хората, които работят на тези ГКПП. Граничарите ще ни обяснят каква е работата им по управление на тези пунктове. Идеята на системата за пресичане на границите е всъщност да проследим лица, които влизат от един пункт и след това излизат от друг. 1800 са те, както казах. Тази година 600 милиона пресичане на границата е имало, от които 200 милиона са били от лица от трети страни. Цифра, която комисарят каза ще нарасне до година. Също така е добре тези 200 милиона успешно са пресекли. Няма нищо нелегално. 100 хиляди са получили отказ на границата. Това не бива да се забравя. Както и нередовните пресичания 280 хиляди, рекорд миналата година. Така че външните ни граници работят, но могат да работят по-добре. След това Шенгенския кодекс наистина е много силен, можем да го подобрим, но не мисля, че има големи проблеми с него. Системите, за които говорим, всъщност са начин за управлението му и те са фундаментални за влизането на държави в Шенген или не, защото имаме кодекс за Шенген. След това за новото предложение и кога ще бъде готово то. Комисаря каза, че началото на до година е нашата цел. Трябва да се вземат предвид резултатите от пилотните проекти, които ще чуем през следващите сесии тук можем да работим паралелно също така. Трябва да кажа, че комисията е поела ангажимент да постигне целите по интелигентните граници и затова не сме оттеглили настоящото предложение. Знае, че се осложнява живота ни така, защото обсъждаме предложения, които знаем, че ще се променят. Но е хубаво, решихме ние, да ви кажем, че ще има нови предложения, защото ако има такива сливания на системи, като програмата за регистрирани пътници и пресичане на границите, е хубаво а, да има яснота. Но основните моменти са едни и същи. Подобно на всяко такова законодателство, ние ще направим оценка на въздействието, и то ще включва различни въпроси, които ще включват достъпа на правоприлагащите органи. Е, оценката на въздействието не е свързана само с тези правоприлагащи органи, но ще разгледаме този въпрос. Разгледахме го е, при настоящото предложение и е, най-вероятно сте забелязали, че сме показали плюсовете и минусите, и че има големи плюсове на това правоприлагащите органи да имат достъп за борбата с тероризма, за борбата с тежките престъпления, но от друга страна се нарушават основни права, защитата на данните и е, опазването на тези данни. 2013 година бе решено, че не е дошло времето да се предложи достъп на правоприлагащите органи и че по-нататък това може да стане, особено имайки предвид е, визовата информационна система и достъпа на тези органи там. Взели сме предвид това, което казаха държавите членки, както и вашия дебат тук в парламента. Това ще даде идеи за нашата оценка на въздействието. За разбира се, не мога да зная какво ще кажете вие по този въпрос, но при предишните ни размисли това беше проблем и ще продължи да бъде част от проблемите, по които мислим. След това по прилагането на ШИС и ВИС да, Европейската комисия смята, че държавите членки могат да направят повече за по-ефективното прилагане а, на ШИС и ВИС и да извлекат повече ползи. При всеки удобен случай изтъкваме това, особено в двогодишните доклади, срещите ни с държавите членки и така нататък. Правим също така оценка на това и на 6 до година ще направим доклад и съответно, ако имаме резултати, ще ви го съобщим, защото е важно законодателя да знае всичко това до година. Ще се отнася до разходите и бюджета, няма да навлизам в подробности. Както знаете, Фонда за вътрешна сигурност е заделил максимум 791 милиона евро и проучването, което бе направено миналата година, показа, че Ще има спестявания, ако има сливане на системите, но всичко зависи от техническите решения. Подходът на комисията винаги е бил да имаме заделен бюджет, който да покрива централните разходи, т.е. по разработване и е, работа в централната система, но след това и разработването и работата на националните системи. Много е, е полки можем да извлечем от ШИС, защото е, не бива да започваме да строим системата, преди да сме решили каква е тя. И мисля, че това сме го научили а, съвсем ясно и разбрах това, което каза господин Коелю. Трябва да направим така, че да има ясно разбиране за въздействието върху националните системи, и това не бе възможно по различни политически причини а, когато обсъждахме Шенгенската информационна система и знаем, че много струва всичко това за съответните държави. Искаме бюджета да бъде адекватен за централната и за националните системи. Мисля, че това са основните моменти, които исках да засегна. А, и още нещо. Фундаменталните права. Да, това е изключително важно за Европейската комисия. Говорим за лица, които са граждани на трети страните, трябва да се радват на същите стандарти за опазване на личните данни, каквито и нашите граждани. Таня Файон каза в началото, че тази система ще окаже голямо въздействие върху европейските граждани. Да, ще има такова въздействие, защото ще определим по този начин какъв вид шенгенска зона искаме и трябва да направим така, че фундаменталните права на граждани на трети страни да бъдат същите като тези на европейските граждани. Европейските граждани няма да бъдат подлагани, разбира се, на тази система, но се надявам, че ще се използват електронни портали или врати, през които да преминават гражданите. Госпожо Гомес, не ви отговорих. Мисля, че ми зададахте същия въпрос и миналия път. Да, разбирам за тези златни визи, какво искате да кажете. Най-общо казано, комисията няма компетентност а, за златните визи, но ще кажа на комисаря това, което казахте и ще ви изпратим отделен док, а, отговор. Повдигат се много важни въпроси които са различни от интелигентните граници, но разбирам важната политическа връзка, която правите. От наша гледна точка кодекса се прилага и към богати, и към бедни, независимо как пристигат на границата. Силно се надявам, че колегите, които говорят утре по въпроса, ще те могат, тъй като те работят на тези ГКПП, да ви обяснят какво правят с частните яхти и частните самолети. Благодаря, госпожо Пайк. Сега председателството пред, пред, на Европейски съюз, представителите на Латвийския парламент. Ще продължим след няколко минути. Искам да поканя колегите, които ще бъдат тук на официалната трибуна в следващото заседание да дойдете и да вземат местата си. Good afternoon. Добър ден. Сега, ако можем да започнем заседанието, искам да кажа добър ден на всички. Моля, позволете ми да кажа само няколко думи на румънски. След това ще продължим с ораторите ни. Мисля, че не бъркам, като казвам, че всички ние сме съгласни, че Европейския съюз, днешния Европейски съюз има нужда от жизнеспособна система на контрол на границите. Според мен е, Шенген може да бъде решение точно. Шенген не е проблем в Европейския съюз. Не само това е един а, инструмент. Аз мисля, че шенгенското пространство е най-доброто решение, за да може да се упражняват нашите права и нашите основни свободи. Аз мисля, че също така това е начин да изразяваме нашите общи ценности и да не се предаваме на популизма. Всички ние знаем какво означаваше контингент за сигурността на гражданите на Европа. Позволете ми да ви кажа, че Румъния, независимо от факта, че не е страна в Шенген, е изпълнила всички изисквания при това от ноември 2010 година. Ние а, е, участваме също така в а, е, о, пилотните проекти. Всъщност Румъния действа като де-факто член на Шенген и а, с тази изходна точка мисля, че може да кажем, че всички ние може да разберем това чувство на несправедливост, което изпитваме ние, румънците, за това, че все още не сме член на шенгенското пространство, а страдаме по-скоро от политически критерии, а не от техническите критерии. И по време на предишната сесия дебата беше отличен и се надявам, признаваме, че ще разгледаме пакета и ще дадем възможност да обменим становища в това отношение. Ще дам думата на господин Розенберг от комисията, който ще ни информира за техническото проучване, което беше предприето миналата година. Но преди това искам да поканя всички депутати да попълнят розовия формуляр, за да може да съберем формулярите с заявки за участие и да може да имаме много интересен дебат. Господин Розенберг, имате думата. Uh, thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми делегати, уважаеми колеги, комисията приключи техническото проучване на интелигентните граници през октомври 2014 година. Вече представихме резултатите на комисията Либе през октомври. След това имаше едно представяне на раздела за разходите през декември и бяха проведени няколко неформални технически срещи. Проучването, което е някъде около 600 страници, над 600 страници, може да бъде намерено на, по интернет. Това, което ще ви кажа е по-скоро стари новини, но ще ви кажа само някои основни неща. Както знаете, това е първата стъпка на проверката на концепцията. Втората фаза ще бъде фазата на изпробване, която ще говорим, както беше казано, по време на обсъжданията на предложението от 2013 година за интелигентните граници, както съвета, така и Европейския парламент повдигнаха редица технически, оперативни, е, въпроси, въпроси свързани с, с разходите, така че тук не бяха повдигнати само политически въпроси, бяха повдигнати и технически въпроси и проучването прави анализ си за, отговаря на тези въпроси. Занимаваме се с четири групи въпроси. Архитектурата на системата, биометричните данни, аспектите на данните и въздействията на системата на граничните процеси. Петия въпрос за разходите се отнася и за всички преди изброени проблеми. По въпроса за архитектурата, предложението е свързано с системата вход-изход и с програмата за регистрираните пътници, като две отделни системи. А, това са системите ЕЕС и РТП. Избягва се дублиране на личните данни на пътуващите и намалява въздействието върху националните системи. Изграждането на една единствена система е по-ефтино от изграждането на две отделни системи. Разликата е значителна. Тя е от порядъка на 50 милиона евро за 4 годишен период. Един друг въпрос, който беше проучен а, във връзка с архитектурата, това е връзката между системата ЕЕС, РТП и системата ВИС. А, идеята е, че както беше предвидено в предложението от 2013 година ЕС, РТП и ВИС ще бъдат обслужвани от обща система на сравняване на биометричните данни БМС. На второ място ЕС, РТП ще има възможност да проверява а, да влиза в виза, да проверява дали лицето има валидна виза, независимо от това какви а, варианти на архитектурата ще бъдат избрани, ще може да има комуникация между системите. Когато говорим за действителната архитектура на системата, бяха проучени три възможности. Едното е СРТП независимо от ВИС, другото е СРТП интегрирано с ВИС, третия вариант е ЕСРТП, независимо от ВИС, но е, все пак използващ някои от елементите на виси, работещ за постепенното интегриране. Първи вариант е СРТП независимо от ВИС. Не е добър вариант, защото предполага дублиране Втория вариант с пълно и незабавно интегриране с ВИС също се оказа, че ще има рискове, за да се свърже новата система с една вече действаща система ВИС, която действа в 30 страни и ам, изисква непрекъсната наличност, ще доведе до много голямо въздействие върху организацията на държавите членки. Необходимо е а, да се проучат оперативните въздействия и рисковете и това е на друга поука, която всъщност може да се изведе от разработването на ШИС, ние не би трябвало да го игнорираме. И както казах, третия вариант е да се използват повторно някои елементи от ВИС и да се интегрират двете системи, защото това ще бъде по-безопасно, независимо от по-високите разходи за разработването. Третия въпрос, свързан с архитектурата, е връзката с националните системи. Това беше споменато от няколко души. Това е важен проблем. Има 13 държави членки, които използват системата и тези държави членки по организационни причини, по причини свързани с разходите, настояват на пълното интегриране на системата. Проучването предлага това да се направи чрез национален уникален интерфейс, който се разработва централно и позволява интегриране използването на съществуваните системи на сравнително ниска цена, при това организирано и същевременно предоставя всички необходими функционалности на държави членки, които няма такава национална система и това е едно техническо решение. Втората група въпроси е свързан с биометричните идентификатори. Вие знаете, че в предложението от 2013 година комисията говори само за 10 е, отпечатъци от пръсти за ЕС и 4 отпечатъка за РТП, което отговаря на а, е, данните за виз, електронните паспорти и така нататък. Имайки предвид е, големия брой отпечатъци на пръсти, особено на сухопътните граници, ние се опитахме да намалим броя на отпечатъците на пръстите. Единият вариант е само отпечатъци, втория вариант е само с фотография, а третия вариант е съчетание на отпечатъци на пръсти и е, снимка на лице. Е, проучването стигна до заключение, и това не е изненадващо, че повечето пръстови отпечатъци дава възможност за по-добро верифициране, като същевременно обаче забавя процесите. Тогава, когато бъдат включени биометричните данни, един единствен отпечатък от пръсти или една фотография ще бъде достатъчна. Ако изберем идентифициране в реално време на границите, ще бъдат необходими поне някои отпечатъци на пръсни и всъщност се търси повече информация. Както за верифициране и за идентифициране, заключението че съчетанието на отпечатъци на пръсти и на лице дава най-добрите резултати. Предвид основните цели на пакета интелигентни граници, целта е да се одобри по управлението на външните граждани, където ще бъде достатъчен ограничен брой отпечатъци на пръсти. Това са технически параметри, които ще използваме в нашите разсъждения. Като разглеждаме биометричния проблем от гледна точка на разходите, сценария фотография без е, отпечатъци от пръсти е най-ефтин. Това не е изненадващо. Разликата между този сценарий и сценарий с 10 отпечатъци от пръсти от порядъка на 23 милиона евро. По данните, предложението от 2013 година на комисията споменава период за всеки всеки запис на влизане или излизане на границата до 6 минути, до 6 месеца, извинете, а за лица просрочили продължителността на а, престоя си 5 години. За ЕЕС периода се счита, че е много кратък, защото не отчита изискванията на процесите на граничен контрол. Ако се заличават е, записите за предишен престой, тогава пътниците трябва да се записват по-често. Също така, граничните контролни органи виждат много кратък период период в историята на пътуванията на лицата в сегашната ситуация може да се виждат няколко години история на пътуването, така че от гледна точка на удобство при пътуването и от гледна точка на професионализма на граничния контрол е необходим по-дълъг период. Сега по въпроса за данните, които са необходими за функционирането на ЕС, смятаме, че е, може да бъде по-кратък, по-малък, вместо 36, 26 пункта са достатъчни. По-малък набор данни означава по-малко данни, които да бъдат е, съхранявани, което ще доведе до по-кратко време за пресичане на границите. Сега по въпроса за достъпа на правоприлагащите органи. Няма да се впускам в подробности. Не искам да кажа, че в проучването беше проследено колко ще струва системата да бъде полезна за правоприлагащите институции. А, а, разработването ще струва някъде от порядъка на 2,5 милиона годишната поддръжка и оперативните разходи са от порядъка на 0,2 милиона. Тук обаче важното е, че тогава, когато се позволи достъп на правоприлагащите органи, това няма да бъде достатъчно и интересно за тях, ако периода на запазване на данните е само 6 месеца. Беше предвидено че ако се даде достъп, тогава периода на запазването на данните трябва да бъде 5 години и в този случай разходите за разработването на такова удължаване ще бъдат 32 милиона евро, а годишната поддръжка ще бъде над 9 милиона. Последното измерение е свързано с процесите на граничния контрол. Проучването разгледа също така практическите аспекти, ограниченията на включването на биометричните данни. Условията са различни на въздушните граници, морските и сухопътните граници, така че трябва да се разработи система, която да е подходяща за всички обстоятелства. Това ще бъде проучено в фазата на проучването. Има много различни елементи, които определят времето прекарано и забавянето на границите, но искам да кажа, че едно решение ще бъде чрез ускоряването на процесите, например, регистриране преди да стигнат до граничния контрол и това може да бъде много важно технологично средство за борба срещу опашките на границите. Има, разбира се, и други решения, които са пред препоръчани в проучването. Ако ми позволите само последна дума, предвижда се, предвижда се 20 приложения на РТП за а, справяне с заявките. Идеята е хора, които вече са регистрирани да подават заявление онлайн. По този начин в системата се може да се използват данните, които са събрани в системата. Надя... Тук трябва да спра, но се надявам, че след това ще може да го обсъдим с въпроси. Благодаря, аз имам ветните правомощия и ще се обърна към ораторите с молба да спазват времето. Давам думата на надзорника за правата на опазване на лични данни, господин Бутарели. Благодаря. Благодаря на вашата комисия. Благодаря ви за поканата. Днешният дебат с национални парламенти е фундаментален, за да се подходи към този файл. Преждеговорившите ви дадоха информация за това как ще се усъвършенства пакета. Аз трябва да говоря по-конкретно за защитата на данните или потвърждаването на работоспособността на концепцията но ще говоря и за самия пакет. Защо? Както знаете, моят предшественик, надзорника за защита на данните, през 2004-2011-2013 прие три различни становища по въпроса сътрудничество с 20 с работна група 21. Същата група през 13-та година прие отделно становище и ние им помогнахме. Идеята за електронна система за контрол на входа и изхода от европейска територия не е нещо ново. Знаем, че има нужда да се предприемат нови стъпки за подобряване на управлението на външните граници и борбата срещу нередовните мигранти. Също така трябва да има засилено сътрудничество между властите по иммиграция, Как да се справяме с новите предизвикателства. Защитата на данните продължава да играе много важна роля от влизането а, извинете, тъй като системата вход и изход ще доведе до събирането и обработването на лична информация на всички граждани на трети страни, които влизат в Съюза, не само като се използва конкретна информация, като например биометрични данни. За това трябва да се върнем на въпроса на достъп на правоприлагащите органи до тази система. Основното, което искам да кажа е, че моята институция не изчаква, тъй като в тясно сътрудничество е, следи какво се случва на тестовете, за да дадем е, своята помощ за съответните експерти и насърчаваме законодателите да осмислят връзката между използването на нови ИКТ и потребността да имаме ясни цели, що се отнася до пилотната фаза означаваше някои тестове на различни ГКПП в различни държави членки. Затова е интересно да се види как може да работи пилотния проект от гледна точка на защитата на данните. По информацията до момента личните данни ще бъдат по пилотния проект ще бъдат разглеждани, що се отнася до биометричните данни. Какво, е- какво е правното основание? Ами, съгласието на обектите на данни. Извинете, субектите на данните. Нямаме никакви възражения, така че ако съответно са информирани лицата, че ще има обработка на такива данни и съдържанието им, и има ясно дадено съгласие, то това а, ще бъде законосообразно. От гледна точка на защита на данните, обработката от страна на агенцията ЕОЛИЗА и други страни подлежи на надзор от наша гледна точка и от националните надзорници. За това ние сме в постоянна връзка с службите на комисията, с ЕОЛИЗА и Искаме на пилотно ниво да има спазване на законодателството за защита на данните. Имах среща с господин а, Карков, извинете, Гарков, за да а, обсъдим какви са правните аспекти на разглеждането или обработката на информация, анонимни данни, агрегирани данни, свързани с идентифицируеми субекти. И продължаваме дискусията в тази посока. Освен това, насърчаваме всички национални представители да влязат във връзка с националните органи за защита на данните, за да се види как определени цели могат да бъдат постигнати на ниво пилотен проект, без да има някакви по-сериозни инвазивни методи. На базата на миналия опит трябва да видим как да подходим и към бъдещето. Що се отнася до дебата за пътническите данни, ние като институция нито сме за, нито против, което и да е мярка, но са необходими а, принципите на пропорционалност. Те са правни задължения. За това наистина има такива а, тревоги, които бяха изразени от господин Диас Демера. Те са включени в проекто доклада му и той на базата на конкретни а, характеристики иска един цялостен подход, особено, що се отнася до оценка на въздействието върху защитата на данните, ако се даде достъп на въпроприлагащи органи. Е, насърчава всички ви, приканва всички ви всъщност да имате предвид, че при процедурните ускорители, ускорители това може да не доведе до ясни цели. И накрая още нещо, това, което каза господин Коелю. Коя част от съществуващата система може да бъде използвана за подобни цели? Обръщаме се с молба да анализирате целите и случаи че има достъп на правоохранителни органи, то това може да се смята за допълнителна намеса, която да се анализира допълнителни случаи. Трябва да анализираме как да вземем предвид правата на субектите на тези данни, и особено, що се отнася до правото на информираност и възможности за съдебна защита, там където това е необходимо. След малко ще се върна на един от коментарите на един от преждеговорившите. Всъщност, е, предишния надзорник в едно становище от 13-та година казва, че е ясна целта на мярката Предишния пакет обаче е предложен без да има ясна европейска политика за управлението на а, лица, които пресрочват а, а, срока на визата си. Голяма част от тези лица са от тези държави, където е необходимо да имаш виза, за да влезеш в Съюза и системата за издаване на визи може да ги идентифицира. Това е стимул за продължаване на анализа и за подобряване на управлението на границите. Това е легитимно начинание, но е много важно да се спазва принципа на пропорционалност. Ще продължим да използваме визовата инфраструктура. The, um, uh, the, Пропорционалността и необходимостта са изключително важни, особено ако се даде достъп на правоприлагащите органи, защото тогава ще имаме дерогация на принципа на ограничение на целта. Ще продължим да контактуваме активно с всички заинтересовани страни. Пилотната фаза не е толкова важна. Хубаво е да има динамично изпълнение на задачите и, до, и диалог. Thank you very much, uh, Mr. Butarelli. Благодаря, господин Ботарели. Очевидно всички ние ще разчитаме на вашите проучвания и накрая последния оратор. Искам да приветствам господин Гърков, директор на Юлис, който, доколкото разбирам, предприема някои от практическите тест, Митове. Господин Кърков, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. За мен удоволствие от името на агенцията да бъда тук, като си има предвид значението, което прилагаме и инициативата интелигентните гър граници. Комисията предложи редица решения. Целта на пилотното проучване е, тази година е да се предоставят данни в подкрепа на повечето от тези заключения, техническите варианти, които да подкрепят и да ускорят е, процесите на границата. Макар, че пилотното проучване няма за цел да създаде комплексен про... прототип, все пак прототип е, пилотното изследване е много сложен, сложно упражнение и то ще влияе върху процесите на е, управляване на границите. Участващите в е, това пилотно проучване е с обхват, който беше дефиниран от държавите членки, включва 13 много сложни казуси, които трябва да отговарят на 130 въпроса. Ще има 10 проучвания, които не искат технически аспект. А, а, предвижда се пилотното проучване да бъде приключено до края на септември тази година и до края на 2015 година ще имаме доклада а, още през а, ноември комисара ще разгледа новото предложение. Що се отнася до статута, до, на този момент вече са финализирани всички подготовки. Първият етап ще започне във втората половина на марта 12 държави общо подкрепят пилотното проучване. Една едно от важното намерение, едно от най-важните намерения е а, проучването на вариантите на технологиите, това е свързано с, с граничните как ПП-та става също така ясно, че защитата на личните данни е много деликатен въпрос във връзка с изпълнението също така и на пилотното проучване. Трябва да подчертая също така, че нашата агенция проведе консултации с надзорните структури с оглед на проследяване на дейността. Ние продължаваме да бъдем в сътрудничество. Важното е да се подчертае също така, че самата агенция няма да събира и съхранява лични данни по време на пилотното проучване. Това ще бъде направено от националните власти. Проведени бяха консултации е, с националните органи. Е, даже вчера е в една от държавите подаде данни за спазването на изискванията, така че мога да уверя Европейски парламент и националните парламенти, че нашата агенция гледа много сериозно на проблема на защитата на данните. Също така ще бъде проведена информационна кампания във всички а, гранични пунктове, за да може да сме сигурни, че всички пътници разполагат с необходимата информация и дават информирано съгласие за участието си в пилотното проучване, както и също така да имаме а, съгласието на съответните а, институции също така се сезират и заинтересованите лица, включително и агенциите по основните права на гражданите, така че ще се осветли бъдеще въздействие, което ще върху основните права в този смисъл пилотното проучване ще се занимава не само с технически въпроси, но и въздействията върху аспектите на граничното управление. И в заключение по подготовките и изпълнението са свързани с координацията между всички заинтересовани страни, поддържаме информирано за процесите по критични въпроси. основен проблем, един от основните проблеми е прозрачността. Благодаря ви. Благодаря господин Гърков. И сега искам да дам думата за дебата. Имаме повече от 40 минути. Така че преди да дам думата на госпожа Ана Немеш, позволете ми да ви напомня да попълните тези формуляри, за да може да ни облегчите и да ни помогнете да проведем едно обсъждане по същество. Възползвайте се от опита на тримата оратори, но се надявам, че по този начин с конструктивния диалог ще можем да обменим информация. Позволете ми сега да дам думата на госпожа Анна Немеш от Полша от НП. Госпожо Немеш, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички оратори, които чухме днес. И все пак останаха някои въпроси, които бих искала да повдигна. Първо за гъвкавостта на системата. Много държа на този въпрос. Днес несъмнено ние е, необходимо определено ниво на сигурност, но може би след година ще ни бъде нужно съвсем друго ниво. За това трябва да гарантираме, че системата ще бъде гъвкава и приспособима. Тя трябва да бъде така отворена, че по, по всяко време да може да бъде допълвана с допълнителни елементи. Освен това, Искам да кажа, че непременно трябва да запазим равновесието между отвореността на Европа от една страна и аспектите на сигурността и растящите рискове от друга. Тези рискове, разбира се, са различни за различните страни и никога няма да бъдат еднакви за цяла Европа. Трябва да се примирим с този факт. Важното е да намерим такова решение, което да бъде приумливо за всички и то колкото може по-скоро. Системата, която разработваме, естествено, че трябва да бъде и рентабилна. Тоест не е, не бива да се ориентираме нито към най-ефтината, нито към най-скъпата система, а към такава система, която е и перспективна за в бъдеще. Освен това, непременно трябва да се погрижим за по-ефективни процедури. За обикалящата ни среда ни кара непрекъснато да се сблъскваме с нови рискове и предизвикателства. Не можем да ги избегнем. Именно за това се надявам, че днешната дискусия ще допринесе за ефективността на нашите действия. Благодаря. Остерман има думата. Комисия по вътрешни работи, Германия, ЦДУ, е, НФ. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Такъв голям проект като интелигентни граници предполага, че е разумно първо да се проучат техническата осъществимост и а, приложимостта на проекта. За това ви благодаря, че сте го направили и че ще направите и тестовете. Имам въпрос към господин Гърков поради финансови съображения и заради спечността беше взето решение само отделни части от системата вход и изход да бъде, е, бъдат реализирани като пилотни проекти. Как мислите, че ще се отрази това на общия контрол върху границите? You, Благодаря. Давам думата на Лопес Агилер приятел на Румъния. Имате думата. Благодаря. Искам да се възползвам от тази възможност да засегна политическите въпроси, които засегнахте. Румъния и България не са част от ченгенското пространство, независимо от това, че комисията Либе многократно е повдигнала този въпрос, много активно и много експлицитно, така, щото те да влязат в шенгенското пространство. Гласувахме за това многократно предишния мандат на парламента и продължаваме да подкрепяме разширяването на свободното движение на хора в свет, шенгенската зона към Румъния и България. Въпросът, който исках да повдигна е следният. Европейския надзорник за личните данни и участието на надзорника тук. Много хора се притесняват, че може би няма да е работоспособно или чисто финансово няма да е добре, има много разходи, които са направени. особено при пускането на 6.2. Що се отнася до ВИС и 6.2 и всички технически аспекти, очевидно е, че тук има голямо объркване и всичките колеги от отделните парламенти могат да се объркат, защото има толкова много технически елементи, че е, ще пропуснем политическия въпрос, а това са основните права. Правата на човека, защото излиза така, че с техническия прогрес, поделянето на данни, интегрираното управление на външните граници на Съюза могат да доведат до такова объркване. Трябва да има ясно познаване на основните права. Като надзорник който се занимава с това и връзките ви с националните надзорници за защита на данните в държавите членки на Съюза, какво ще кажете за това запознати ли са гражданите и особено у нези граждани, които чукат на нашата врата? Те знаят ли какво означава допускане до техните данни, какви са въпросите, какъв е вашият опит? Вие казахте, че имате опит с Лиза, една агенция, която не е много добре позната, дори за нас, членове на Европейския парламент. Обеден съм, че не, не позната и за националните депутати, които са поканени днес тук. Хората, които ни гледат, какво знаят за всичко това? Знаят ли какви са основните права, които могат да бъдат засегнати тук. Знаят ли какво може да бъде евентуалното въздействие на тези нови биометрични данни? ако се задействат, е, задейства този пакет за интелигентни граници? Какво ще е въздействието, което ще се окаже? а, върху правата на хората, които искат да преминат през външната граница. Finally reaching the point of uh, making когато предложението на Европейската комисия мине през каналите на процедурата на Европейския парламент и се превърне ново европейско законодателство по този повод. Благодаря. Благодаря. Искам да ви благодаря за подкрепата не само на вас, но и на всички депутати, които гласуваха за това Румъния да се присъедини към Шенген. Обедена съм, че по време на приема ще имаме възможност да говорим, защото не искам сега да говорим само за присъединяването на Румъния и България към Шенген. Ние инвестирахме много в гарантиране на нашите граници. От 2010 година сме част от предоставянето на сигурност на другите държави членки. Също сме част от пилотния проект. И наистина смятаме, и се обръщам към всички вас, националните депутати, да помислите. Единственото, което искаме е да видите какво сме свършили, а не постоянно да сменяте критериите или политическите критерии, защото политическите критерии се сменят постоянно. Това е единственото, което ще кажа. Много ви благодаря. И сега давам думата на Крими Вито от Италия, сенатор от движението 5 звезди. Трябва да огранича времето ви на 3 минути. Grazie. Allora, io vorrei eh, partire dal... Благодаря. Ще започна от принципа на необходимост и пропорционалност, които бяха преди малко споменати от господин Бутарели. Е, по-специално ще говоря за това, защото това е едно предизвикателство. Предизвикателството е да имаш технологически напреднал подход към управлението на границата. Така е. Но от друга страна трябва да се направи оценка. Всеки път, когато постигаме определена цел, и тя винаги е различна по този проект, какви са всъщност последствията що се отнася до правата на човека. В какъв смисъл казвам това? Преди малко се говори за това колко време ще се съхраняват данни но колкото повече се повишават исканията, т.е. все повече има достъп на правоприлагащи органи, правят се проверки, е, органи за борба с тероризма също, и тогава се повишава още повече необходимостта да се пазят тези данни по-дълго. Също така е необходимостта а, да се увеличи броя на хората, които имат достъп до тези данни, защото иначе за какво говорим, имайки предвид борбата с тероризма. Всичко това обаче е, няма да доведе е, до по-успешна борба с организираната престъпност или тероризма. Защото Те няма да нарушат обикновените правила, примерно на визата или нещо друго, защото много добре знаят, че иначе ще рискуват да бъдат контролирани. Те винаги ще се опитват да спазят минималните правила, говоря за терористите или престъпниците, така че това няма да е полезно в такъв смисъл. Затова целите трябва да бъдат ограничени до онези, които са постижими цели. От това, което чух, от това, което прочетох, единствената постижима цел от в такава една система, е да можем да броим. Да можем да броим колко са онези, които стоят повече, отколкото трябва. Ако това е само целта ни, да броим, то тогава това е прекалено голямо усилие да се прилага цялата тази система с биометрични паспорти, с все по-високи разходи и така нататък. Защо? Защото не е дефинирана една политика за управление на това, а какво ще правим с онзи, който стои повече, отколкото му е позволено. Как ще го идентифицираме? Какъв е статута му? И след като го идентифицираме, случайно, евентуално, какво ще правим с него? когато в системата излезе, че някой съответно е тук повече, отколкото трябва. Как ще го намерим? Той къде е? Как можем да се намесим? Тоест няма политика от този тип и за това трябва да има... Това, ще... Това всъщност е една система само за увеличаване на скоростта на обработка на хората на границите. И чисто и просто удължаваме първоначалните процедури. Благодаря ви. Сега позволете ми да дам думата на господин Коелио от Португалия. Господин Коелио, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много ми беше приятно а, да слушам господин Розенберг, но искам да започна с поздравление на Европейската комисия за това, че е качила доклада на вебсайта си то е над 600 страници, както беше казано. Вероятно малко европейски граждани ще го прочетат, но все пак това е стъпка по посока на прозрачността. Искам първо да припомня това, което казахте вие за целите на запазването на данните. 6 месеца са достатъчни, но ако искате да давате достъп на правоприлагащи органи, се е необходим периода да бъде 5 години. Искам да повторя това, което беше казано, да се дефинира съвсем точно целта на този правен инструмент. Това е предварително условие за определяне на подробностите. Господин Розенбърг, на мен много ми хареса това, което казахте за отпечатъците от пръсти. Десет а, пръстови отпечатъка вероятно е нещо много добро, с а, много а, добра сигурност, но това предполага големи забавяния и първото ми заключение, първия ми извод е, не трябва да се опитваме да търсим сигурност на всяка цена, а необходимо е да се занимаем с подробностите и пропорционалността по балансиран начин. И на второ място искам да кажа на господин Розенберг и на господин а, а, Гърков. Нямам нищо против пилотния проект. Той може да бъде много полезен, но както знаете, моето възражение е, че не смятам, че Юлиза има правен капацитет. Аз просто имам едно правно възражение по процедурата. Може би не съм прав, Именно за това искам да благодаря на моите приятели Диас Демера и Таня Файон за това, че поискаха, наш, че поискаха становището на правната служба и ние очакваме тяхното становище, което ще покаже дали аз съм прав. Трябва да се повторя втори е, и по трети, че Европейския парламент никога не трябва да предприема мерки, които да намалят функцията на Европейския парламент. искам накрая да поздравя господин Ботарели за силното изказване. Искам да му кажа, че ние гледаме на него като куче пазач, който пази правата на гражданите и техните свободи. Председателката благодаря. Има няколко колеги, които искат да коментират или да зададат въпроси. Сега наистина искам да помоля всички да се придържате към двуминутния ар, а, регламент. Господин Жосе Магахалес от групата на социалистите има думата. Благодаря, госпожо. Португал tem uma експериенция. Уважаеми колеги, Португалия има вече известен положителен опит, защото доста рано започна с разработката на електронни паспорти и въведе съответните гранични проверки. Е, новият метод се харесва на гражданите милион и 900 хиляди граждани подадоха заявления за електронни паспорти само за миналата година. А, ние напомагаме на португалскоязичните африкански страни да въведат тази система, защото наистина смятаме, че допринася за повече сигурност. Мисля, че това е проект, който намира широк консенсус, много бързо се въвежда, а и техническата му база е много солидна. Опитът показа, обаче, че в Европейския съюз ни чака още много време, докато намерим съответното ефективно решение на ниво Европейски съюз, просто защото отделните държави членки имат различни системи. Мисля, че точно против това трябва да действаме. Господин комисарят много правилно подчерта, че альтернатива на нищо, е, альтернативата е нищо неправене. Не бива да я избираме. Наистина трябва да променим граничния контрол, застрашени са границите ни и по земя, и по въздух, и по море. Имаме, разбира се, подобрен контрол, но той не е достатъчен. Вече казахме, че, например, просрочване на разрешението за престой не може да се провери. Освен това да не забравяме, че престъпниците си купуват визи, което не е технологичен проблем, бързам да кажа. А нашите нещастни инженери и IT специалисти трябва да действат опипом, когато разработват системата. Искам да поздравя господин Розенбург за яснотата, с която говори за съществуващите проблеми като и за това, че се обърна към институциите за ясна позиция. Сега основният ни проблем е да намерим компромис. Аз лично имам някои съмнения. Питам се дали не е възможно да се приеме силно опростена система, нещо като платформа за сътрудничество между държавите, които вече имат въведени системи вход и изход и държавите, които те първа ще ги въвеждат. В рамките на такава една платформа, също като при ШИС и ВИС, може да се споделя цялата информация. Това е един от въпросите ми, може би към господин Розенбург. Вторият въпрос към а, а, служителя по защита на данните. Не можем ли да постановим норми за защита на данните, които да бъдат а, минимално правилно за всички нас? Ще ми се да постигнем консенсус по този въпрос за да мо... като държавите до тогава, докато се постигне този консенсус, могат да вземат двустранни и многостранни мерки, за да не забавяме кой знае колко въвеждането на системата. Трябва сериозно да се отнесем към борбата с тероризма. Португалския парламент вече подкрепи такива мерки и ние още в следващите дни ще засили мерките си срещу джихадистите. Благодаря всички. Ние си задаваме този въпрос дали пакет е интелигентни граници, повишава сигурността за всички граждани на Европейския съюз в това пространство на свободата на придвижването, сигурността и а, правосъдието. Това е въпроса ми към всички вас и към нашите оратори. Очаквам техния отговор. Сега давам думата на колегата ни от а, Черна гора, господин Генси Нимберг. Искам да помоля всички да се придържате към регламента от две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, аз съм в известен смисъл вдъхновен от а, влизането в Европейския съюз а, числото, което, от числото, което чух за 600 пресичания на граници. Така че правният въпрос за поддържането на такова огромно количество данни създава е, си, Ако съм правилно разбран, госп... разбрал господин Бутарели, има правна рамка, ако гражданите на трети страни, които влизат в Европейския съюз, сами да имат право да използват тези данни. Повдигам този въпрос, защото държавите в Западните Балкани, по-специално в Черна гора, Ние, не, ние трети страни ли сме или не сме трети страни? Всички ние имаме контакти с Европейския съюз и искам да ви напомня, че от а, а, моята родина а, ако вървим на запад или на изток, за 20 или най-много 120 км стигаме до държава на Европейския съюз, Харватия или Италия. Държавите в Западните Балкани би трябвало да имат по-диференциран подход за използването на а, пакета. А, сега искам да дам думата на господин Уинберг от а, Швеция. Благодаря. Благодаря. Златните визии за достъп до Съюза. Някой казва, че това е правилният подход. но бедните няма как да тръгнат по този начин, а само високо образованите. И терористите също се страхуват от такива хора. А затова се питам, как можем по-добре да провеляваме пътниците. Какво проверяваме? Маршрута им, къде отиват, целта на тяхното пътуване. Има ли някаква проверка? защото терористите намират нови начини да влязат в Съюза и да се е, инфилтрират с тези златни визи. Интелигентните граници сами по себе си са нещо хубаво, но аз мисля, че трябва да започнем с сигурни граници и след това да видим дали тези сигурни граници могат да се превърнат в интелигентни в Европейския съюз, трябва да се вгледаме в системите, които вече имаме, като например Евродак, да видим къде не работи, да видим Фронтекс, какво прави Фронтекс. Те замениха ли Марен Острум? Съюза трябва да се вгледа в системите, които вече има а, и след това да търси нови механизми. Thank you very much. Please. Благодаря. А сега давам думата на Селар Дингър от Турция. Имате думата. Дингър. Благодаря, госпожо председател. В демокрациите сигурността и свободата изискват равновесие. Когато се наруши равновесието, е необходима демокрацията. Сега във връзка с пакета интелигентни граници трябва да се постигне това равновесие от една страна свободата, от друга страна сигурността. И що се отнася до визите, и а, краткосрочните вази. Да, съществува една база данни от 2014 година на сам. Турция също така може да използва тази система. Достатъчно е да се подаде заявка за виза с, с представяне на снимка, също така с, с пръстови отпечатъци. Това е позволява да се постигне по-високо равнище на сигурност. И, а, тогава, когато информацията е погрешна, тя може да бъде коригирана, когато се изпрати записва, запитване до съответната страна и това ще даде възможност да се направят тези граници по-сигурни, но самия факт, че да може да се процедира с поделянето на тази информация не поставя, не повдига никакви проблеми и във връзка с, с а, споразуменията за реадмисия между Европейския съюз и Турция и а, изключенията за отпускане на виза. Всичко това са проблеми, които трябва да се отчетат, тъй като Турция е изпълни, изпълнила а, ангажиментите си, които а, предполага, че на Турция трябва да се даде виза. А, и по отношение на средствата, които са въведени за прилагането на тази система и още нещо, което беше реализирано по време на изминалите 3 години и половина. Ние бихме желали Европейския съюз да признае всички усилия, които са направени от Турция. Председателката, позволете ми да дам думата на колегата от Харватия, господин Ленар Стаси, който е заместник председател на Харватския парламент. Hrvatska nije dio Schengena eh, i nadamo se da ćemo to postati što je... Госпожо председател, Хрватия не е част от шенгенското пространство. Надяваме се един ден и това да стане, но не това е нашата тема днес. Нека да кажа нещо за разходите, които са свързани с новата система. Много е важна тя да бъде ефективна по отношение на разходите и да има равновесие между сигурността и спазването на основните права. Тук става въпрос за 200 милиона граждани на трети страни. Такава една нова система може би ще им подейства сплашващо и ще ги спре да влязат в Европейския съюз, защото хората не обичат да им снемат дактилоско... биометрични данни, независимо от това дали те ще бъдат съхранявани 6 или повече месеца. Тъй, че проявяваме разбиране за страха на хората от това, че може да има злоупотреба с тези данни. Сега това, което мен ме интересува е следното. Когато такава система всява страх и сплашва потенциалните терористи, много добре. Обаче ако сплашва потенциални туристи, това не е толкова добре. За това се питам дали са правени някакви анализи, какъв би бил евентуалният ефект на новата система върху туристическия сектор, върху някои а, дялове от економиката и така нататък. Uh, благодаря. Давам думата на Диас Демера, един от нашите докладчици. Gracias, señora благодаря, госпожо председател. Имам един по-общ въпрос. Трябва да сме информирани, а се оказва, че не съм достатъчно информиран и всеки ден, както и в днешния следобед, уча нови неща. Значи, е, излиза, че все още нямаме правила това, което правим в момента, е, че водим диалектическа дискусия, изпълнена с различни спекулации на базата на някакво предварително правило, което подлежи на промяна. Това го каза и господин Розенбург. В този смисъл, нека да кажа, че а, защитата на личните данни е от първостепенно значение, Дон Фернандо. Повтарям, а, това е първично право. Всяки регламент и всяка директива се подчиняват на първичното законодателство, което означава, че можем да приемем нормата едва след като сме изпълнили всички критерии, което ще стане с а, помощта на националните парламенти едва тогава можем да се споразумеем дали ще се установят отклонения от правомощията ни по отношение на законодателството. Сега на второ място аз деля, говоря всичко, говоря много подредено А, Б. Сега казвам Б. Господин Розенберг, много ви благодаря. По, много съм ви благодарена вече за това, че винаги сте на разположение и с готовност проучвате всичко, за което сте ме ви помолили. Вие наистина ни обрисувахте и четирите варианта, които обхващат техническия доклад което потвърждава нещо, което казахте в самото начало, именно, че може да се реш... върви по различни пътища. Пет пръстови, десет пръстови отпечатъци, разпознаване на ирис, разпознаване на лице и така нататък. Господин Гърков и на вас много благодаря. На последния ни разговор, разговор когато бяхме заедно с Таня и докладчиците в Сянка, в продължение на два часа конкретно обсъждахме пилотния проект, неговото провеждане и в този, е, на този фон защитата на данните, която отново казваме първично право. С господин Бутарели съм говорил по-малко, не защото той не е искал, а защото не сме имали възможност, а той всъщност е специалист по защита на данните. След дългогодишен опит той беше назначен на своя сегашен пост. Просто искам да изразя следното съмнение. Вие казахте, че в пробната фаза ще има национален надзор и надзор на еОЛИ, за които заедно ще бъдат гарант за защитата на данните. Ако казахте вие, евентуално се стигне до възможност за достъп на, силите за, на службите за сигурност до данните, вие, господин Бутарели, казахте, че подходът трябва да е диференциран кой и пропорционален. Моля ви обяснете какво значи диференциран и пропорционален подход в при достъпа на службите за сигурност. Благодаря. Радвам се, че тук председателстват две дами от Балканите. Овесле! Благодаря ви. Ще имаме възможност да обсъдим днешните теми на приема, който следва след настоящата сесия. Сега ще дам думата на ораторите до мен. Не ви давам повече от 3 минути. Господин Розенберг, имате думата. Благодаря. Ще започна с вашия въпрос. Ще има ли повече сигурност за гражданите на Съюза с тази система и дали имаме нужда от интелигентни или от сигурни граници? Системата иска да гарантира интелигентни и сигурни граници. Тези два термина би трябвало да си съвпадат. Днешните гранични служители, когато променят, извинете, когато проверяват граждани от трети страни, трябва да видят много неща. Първо трябва да проверят а, дали а, пътническият документ е валиден, дали е автентичен, дали благодар... принадлежи на съответното лице, дали лицето има виза, дали визовата информация е коректна и дали дава възможност на лицето да влезе в съюз. Затова трябва да се промери след това в ШИС, да не би там да има някакъв сигнал за това лице. След това трябва да има въпрос за целта на посещението и да провери дали съответното лице не е пресрочвало предишни визии и дали няма съответна забрана да, да постъпва на територията, да стъпва на територията. много е трудно и не винаги е възможно това да се направи, имайки предвид ограниченията във времето. Цялата идея е да се помогне на граничния служител. Затова е необходима технология. И затова казвам, това е много повече от една статистическа система. Да, ще има статистика, но най-вече това е една система, която ще даде възможност на граничарите да си свършат работата а, по кодекса на Шенген. Това е на първо място. На второ място дали не може да имаме по-малка платформа на държави, които да участват, т.е. държави, които вече имат национални системи. Отговорът е, че Европейската комисия не следва тази логика. Комисията иска система за интелигентни граници, която да бъде по-проста от тази, която първоначално предложихме, по-ефтина, с по-добри резултати, не толкова тежка, чисто бюрократически погледнато, и за консулските служби, и за граничните служители на държавите членки, т.е. по-бърза, и да струва по-малко и да бъде по-опростена. Това е целта и за тази цел имаме нужда от още по-интелигентно предложение от това, което представихме на парламента и съвета през 13-та година. Т.е. не по-малка, защото това е шенгенска информационна система, но упростена и по-ефтина, което, е добре също, което ще е добре също за туризма. Вие питахте за това. Трябва да има положително въздействие върху туризма, да има повече туристи, не по-малко, по-бързо да има достъп, не по-бавно. След това въпросът е на господин Коелю за времето за съхранение, за срока, извинете, съхранение на данните. Да, 5 години за достъп на правоприлагащи органи, това е стандарта. И това е периода, който се използва също за визовата информационна система, 5 годишен е срока. Знаем също, че в много национални системи тези данни се съхраняват по-дълго, дори Евродак над 5 години, но за това проучване 2013 година ние казахме 5 години, ако въобще има достъп на право прилагащи органи. Също така има и друга причина за удължаване на този срок за запазване на данните и то е за удобство на пътниците и за по-добра работа на граничните служители. Т.е. ако няма информация в системата за определен пътник, това означава, че всеки път пътника ще трябва, когато идва в Европа, да влиза в тази система като данни. Фактът, е, че публичните институции съхраняват данни, може да е полезен за индивидите, защото това ще доведе до по-бърза обработка на данните на граничния пункт и така ще се види каква е пътническата история на това лице. Има и друго измерение. Аз знам, че това са повече от 3 минути, но имаше много въпроси. 10 пръстови отпечатъка, проучването е ясно, нямаме нужда от 10. Така че мога да заложа тук новото предложение няма да има вече 10 пръстови отпечатъка. В проучването се казва, че съчетаването на снимка и 4 отпечатъка има същото ниво на сигурност като 10 отпечатъка, но е по-бързо и по-лесно се прилага, особено на сухопътните граници. Ако се приеме по-низко ниво на сигурност или по-високо ниво на евентуални грешки в системата, може да се стигне и до по-нисък брой а, отпечатъци или дори само до снимка а, или изображение. Това каза господин Демера. Точно това обсъждаме заедно. Много често се виждаме и трябва да продължим да го правим, за да може, когато се излезе със съответното предложение 2016 година, вече да няма никакви изненади на техническо ниво, всичко да е ясно и всички да са доволни. Затова направихме и това важно проучване. И а, затова прилагаме и този, тези пилотни проекти, където се правят а, изпитвания. И наистина на последно място за защитата на данните по-общо. Необходимост и пропорционалност бяха споменати от господин Бударели. Това са ключови принципи за Европейската комисия. Това беше част от предложението през 13-та година и ще бъде част от новото предложение. Това е основата ни. Имаме много срещи с държавите членки. Поканихме държавите членки да ни покажат че този достъп на правоприлагащите органи е необходим и ще бъде пропорционален. И ще видим какво се случва с ВИС и с националните системи, които дават достъп на правоприлагащи органи до себе си. В първоначалните си заключения е, не го използвахме достатъчно добре. Затова комисията каза, че все още не сме убедени, че е необходим достъп на правоприлагащите органи, че той е необходим и пропорционален. Благодаря. Сега давам думата на господин Бутарели. Uh, Благодаря, госпожо председател. 30 секунди за всеки Въпрос, Първо, въпрос от Полша за гъвкавост и откритост. Да, наистина, защитата на данни не е съвместима с такава гъвкавост, при положение, че има яснота по основните правила на играта, които не могат да бъдат променени. Има също така и въпрос на справедливост във връзка с събирането на данни. Драги Лопес с Агиляр. Въпроса за осъзнаването на проблемите и до каква степен е необходима а, култура на защитата на данните. Нещата вървят нагоре и надолу. Има тенденция за подценяване на оценките на необходимостта. Има тенденция да се настоява само на пропорционалността и на подробностите, като се разгледа добавената система на новите системи. Да, наистина, може би една нова система вход и изход ще даде допълнителни предимства на иммиграционните власти, но какво можем да кажем кажем за нарушените права. Не смятайте решението на съда като препоръка. Те просто говорят за правните изисквания. И аз тук съм именно за да ви помогна в вземането на решение. Но имайте предвид, че по въпроса за съмнителните а, аспекти. Позволете ми да използвам един от езиците на Европейския съюз. Разбирам, че тогава, когато а, оценявате а, становището на моята институция, когато а, разширихме схемите на граничния контрол за лица, посещаващи Европейския съюз, вие трябва също така да разгледате глобалния сценарий. Така че струва ми се, че предишната система, както каза господин Диас Демера, ние чакаме нови предложения. Какво може да кажем за последиците на просрочването на престоя? Едно, е, едно, една от последиците е отказ за издаване на виза или а, но какво може да кажем за последиците е, на принудителното връщане. В новата политика трябва да се реши и този въпрос, защото той липсва в сегашната рамка. Е, моля, имайте предвид, че чрез е, защита на сега по въпроса на португалския колега. отговора е да, има първично законодателство, над което ще надграждаме. По въпроса на Черна, ко... на Черна гора. Съгласието не може да, б... да се основава на националността, независимо от това дали са трети страни, квази трети страни или каквото и да било. Предпоследния въпрос на е, Швеция беше Интелигентните граници предполагат интелигентни бази данни. Тук не става дума обаче за това какво правят просрочилите продължителността на престоя си. Аз не смятам, не съм сигурен, че вие имате предвид някаква правна система. И накрая въпроса за различните видове достъп на диаземера. Ние разглеждаме само правното изискване за започване на пилотен проект и от гледна точка на данните. Юлиса ни казаха, че искат да обработват чисто анонимна информация, което за нас е съвсем приемливо. Благодаря. Господин Гърков, благодаря ви за трите минути предварително, които ще спазите. Благодаря. Аз имах по-малко въпроси. Когато излезете с доклада, когато излезем с доклада, най-вероятно ще имате повече въпроси към мен. Започвам с господин Остерман за приложното поле на пилотния проект и евентуалното въздействие върху представителността на резултатите. Бяха взети решения в миналото и затова проектът е такъв какъвто е. Ставаше дума и за графика, за предложението за интелигентни граници. От гледна точка на агенцията това е най-добрият компромис между спазването на графиците и другите ограничения, които ни бяха наложени и представителността на резултатите. Също така, тук са включени различни елементи които ни приближават към крайния вариант, който искаха държавите членки, поне голямата част от тях. Резултатите ще бъдат достатъчно представителни за постигане на заключение и за да могат да се вземат ясни решения. Агенцията работи в тясно сътрудничество с държави членки, които имат сходни инициативи или смятат да имат сходни инициативи, като Германия и Финландия. Така че в близко бъдеще ще обменим информация, за да може резултатът да бъде по-полезен. Председател зададе въпрос за това гражданите ще имат ли повече сигурност с този проект. Да, имаме потенциала това да се случи, но през едните месеци ще трябва да направим да вземем, извинете, интелигентни решения, които са свързани само с технология и архитектурни въпроси, а и с извличане на пуки от миналото. И да хармонизираме начина по който се използват тази технологични инструменти, защото един инструмент е полезен само ако се използва или е толкова полезен, доколкото се използва. Затова интелигентните граници наистина могат да доведат до по-голяма сигурност в Европа, но също време не би да се забравя, че успехът на тези начинания може да се измери също така и в възприятията на хората, дали е създадена такава сигурност. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Искам да благодаря на всички оратори за полезните идеи. Много ви благодаря на всеки един от вас, на всички ви. Бих искала да благодаря на преводачите за допълнителното време. Благодарим ви, че ни дадахте няколко минути. Искам да благодаря на комисията Либе, заедно с секретарията на комисията. и колегите от отдела, който се занимава с връзки с националните парламенти. Сега имаме възможности да си говорим допълнително, продължаваме дискусиите неформално на приема, който е пред залата. Ще се видим официално утре тук в 9 часа в същата зала. Благодаря ви, приятна вечер!